Right, welcome everybody. Gosh, it's loud in here and it's hot in here. I wonder whether the technicians can do anything. Добър ден на всички. Имаме известни технически проблеми. Сега ще видим дали можем да се справим. Стигнахме до 10-та точка от дневния ред, което е предложението за изменение на директива 2006-112 на Европейската общност за общата система на данъка върху добавената стойност. Докладчикът е Дейвид е, каза, но ще имаме заместник днес. Доколкото разбирам, има немалък степен на консенсус по текста, може би и затова хората не са се затичали да присъстват. Давам думата на госпожа Есая. Да, господин Каза не може да бъде днес тук, затова ще го заместя и ще изчета това, което той е приготвил за нас. 22 изменения са получени към доклада. Докладчикът може да се съгласи с по-голямата част от тях и е, препоръчва да се гласува за всички изменения, освен едно. Освен това има договорени три компромисни изменения. След е, като се, се чули мненията на е, колегите по изменение 6 за прага по отношение на размера на измамите е, е постигнал компромис и това ще бъде отразено в списка за гласуване. Ние сме на едно мнение, че измамите с ДДС е, са сериозен проблем и трябва да се търси е, решение и тази възможност, механизма за бързо реагиране е стъпка в правилната посока. Господин Каса благодари на всички колеги за приноса им и за сътрудничеството. Председателката, добре, бързо, ефективно. Оле. Так så mycket. Låt mig inleda med att säga att Благодаря. Само да упомена, че много конструктивно протече процеса. Много широко е предложение, мнозинството зад предложението на комисията. Отлична, отлична първа стъпка по пътя за е, подсилване на усилията на Европейския съюз в борба с е, данъчните измами. Електронната форма на търговия безспорно ще доведе и до засилени опити за извършване на измами. Затова и трябва да имаме възможност да реагираме бързо. Моята позиция има отношение към някои основни моменти, които да подсилват предложението на комисията. Първо, трябва да се направи така, че механизмът да има възможности да се е, бори с е, измамите. Данъчната измама е, се прави много лесно и трябва да имаме съответните инструменти за борба с нея. Освен това, системата трябва да е достатъчно прозрачна не само за страните членки, но и за различните участници в процеса, за да могат да се проследяват потоците и да е ясно кой какво прави. И трето, трябва да направим така, че комисията разполага с достатъчно административни ресурси, за да може механизма да действа достатъчно ефективно и бързо, така както се предвижда. Освен това, комисията трябва да докладва регулярно и заедно с е, механизма трябва да се направи така, че да се дава възможност страните членки да предприемат спешни мерки за борба с данъчните измами, ако е необходимо. Всичко това трябва да се свърши за 5 месеца. А, що се отнася до така наречените мащабни е, данъчни измами, е, прагът от 0,5% доход от ДНДС на съответната страна е едно альтернативно предложение и остава комисията да даде все пак дефиниция какво се разбира под мащабна измама. Надяваме се да имаме положителни резултати. Това е област, където е, сътрудничеството на европейско ниво има огромна добавена стойност и ние само можем да печелим от това. Благодаря на докладчикът за начина по който проведе работата с нас. Председателката. Има ли още някой, който иска да се изкаже по тази тема? Комисията? Иска ли да се възползва от времето, което има? Благодаря, госпожо председател. Нека първо да подчертая, първо да благодаря на Европейския парламент за подкрепата и за усърдието, с което изготвя своето становище. Искам да обърна внимание, на някои елементи от дискусиите в съвета. Мога да ви кажа, че има много големи трудности при приемането на тази текст е, от страна. Защо? Защото някои страни членки не са за това да има бърз механизъм за реакция, защото считат, че се засяга един много важен въпрос за тях, т.е. данъчната суверенност. Тоест, за момента не сме много оптимистични, че ще мине текста. Благодарим в такъв смисъл на парламента за подкрепата и по комисията ще направи всичко, което е по силите й. Това е за момента. Още веднъж благодарности за вашата подкрепа. Благодаря много. Има ли, е, имате ли желание да кажете нещо от името на Дейвид? Не, в такъв случай благодаря на всички. Това ни дава още малко време преди да се появят колегите за а, доклада Гонър. Нека да се гледам. Гонър Филип, Вики не са тук. Мариса също не е тук. Може би е добре да почакаме малко. Аз съм тук. Съгласни ли сте? Да, да, да се съгласим с всичко и да приключим, така ли? Е. Добре, тъй или иначе имахме е, записано в програмата 9.30, така че нека да им оставим още малко време. Хубаво е, е асистентите да се опитат да потърсят а, е, участниците, тъй като в крайна сметка знаем, че графикът е само за ориентация.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 Sí, pero ya está. Ah. Pues, Ya. Right, I think we have uh, captured enough shadows that we can... Мисля, че има достатъчно докладчици сянка в залата, така че можем да преминем към точка 11 от дневния ред, докладът на Гунар Хакмарк за възстановяване и оздравяване на кредитни институции. Има много изменения, които ще разгледаме. Много хора са активно ангажирани с темата, така че се надявам, че можем бързо да седнем и да се захванем за работа. Гунър, заповядай. Благодаря. Нека първо да благодаря на докладчиците в Сянка които участваха в процеса до тук. А, доста вдъхновяваща беше работата ни заедно. Имахме възможност да се срещнем няколко пъти, да обсъдим нещата. Получили сме много изменения от всички политически групи, от всички членове, които много допринасят за доклада и е, съм изключително доволен от високото качество на работния процес. Всичко това ме кара да си мисля, че в крайна сметка и резултатът ще бъде добър. Тези мерки са отрешаващо значение за единия пазар на финансови услуги. Така се дават а, възможности да се работи добре във всички държави членки. Казвам това, защото ам, когато разгледате измененията, много а, лесно се вижда кое изменение откъде идва. Казвам това без каквато и е да било ирония. Просто а, тези изменения отразяват действителността различната действителност в различните държави членки. И тук не става въпрос за това, кой е прав, кой е крив. Не става въпрос за това, кой какви политически убеждения има. А става въпрос за това, че имаме на отговорност да вземем предвид различията между различните държави членки. Само така ще можем да постигнем задоволителни резултати, които да са приложими във всички различни системи. Същевременно тази рамка е много важна за възстановяването на функционирането на институциите, на доверието в тях. Важно е за управлението, важно за служителите, за клиентите и за акционерите. Откъде да започнем? Първо, да поговорим за това как виждаме Берлин. А, мислим си, че има големи разлики, но в крайна сметка се прилага Берлин, когато нещо се. Borrowing into equity. But in reality, eh, this is the most fundamental thing that. Извинете, прилага се, прилагате специални мерки за спасяване на институцията, когато нещо се Е, спре да работи. И е, една от основните задачи всички инвеститори добре да познават рисковете, с които се сблъскват. Това е много важно и затова трябва да има прозрачност в финансовия отрасъл. И затова трябва да има яснота за мерките по спасяване, да се знае кога, как, какво, да се знае кой какви рискове а, има при а, а, инвестициите. Казваме също и сме го повтаряли нееднократно, че е важно банките да не си мислят, че лесно ще се измъкнат благодарение на парите на дънакоплаците. И мисля, че всички колеги са съгласни с това. Също времено, ако искате в крайна сметка да постигнете фундаментална стабилност в случай на банкови кризи, трябва да има такава възможност за публична намеса. Не като редовно прилаган механизъм, не като а, а, редовно решение, а като изключителна мярка. Всички останали мерки трябва да се използват преди това и ако не проработят, тогава да се пристъпи към тази. Тъй иначе банковите кризи не могат да се планират. Всички кризи са различни една от друга. Сама, само, самото естество на кризата е да е изненадваща, така че е важно да имаме възможност за гъвкавост. И един от въпросите, които често се задават, се повдигат, е, че не трябва да навлизаме в твърде много подробности за това как точно а, да се планира спасяването на дадена кредитна институция, защото трябва да имаме някаква възможност за гъвкавост. И това е наша отговорност като цяло. Може да има много умни предложения за подробностите, но същевременно винаги а, а, когато се навлезе в твърде големи подробности, има опасност системата да стане твърде ригидна и да няма възможност за гъвкавост. Имаме стотици изменения от различни политически групи, но между много малко от тях има противоречия. Почти всички изменения имат за цел да подобрят текста. Много ми е трудно да избера между тях, защото като ги чета съм съгласен с почти всички. В крайна сметка има различни начини да се разлиш, разреши един и същи проблем. Някои начини могат да са много добри, другите също могат да са много добри и не е лесно да се избере. Когато се избира между една добра и една лоша альтернатива, изборът е лесен. Много по-трудно се избира между два добри варианта. И а, няма да е лесно да се изкуват компромисните изменения. Нека да навляза в няколко подробности. Първо, по отношение на приложното поле. Има няколко изменения, в които се призовава да се въведат някои извин... изключения по отношение на кооперативни банки и банки с схеми за институционална защита, които да бъдат изключени от приложното поле може би е добре да разгледаме тези предложения. Има категории банки, които не представляват системен риск. И може да се окаже, че за тях е непропорционално да трябва да носят и тъжеста на, на, този, на тази директива. Пък и в крайна сметка, когато а, взимам, когато разглеждаме а, институциите, за които това би се прилагало, не си представяме точно този тип банки. Така че да, готов съм да обмисля такива изключения. По отношение на органа за органите взимащи решения, има спорове. Дали да има само един орган или да има над надзорни органи и органи, вземащи решения а, в случай на криза. За мен а, трябва да има един орган само, а, за, за, за който да взема решение. И да има разделение между надзор и възстановяване и оздравяване. Защото иначе може да има опасност от влияние. Или може да се окаже, че надзорният орган е твърде мек, когато се прилагат мерките за възстановяване и оздравяване, или пък може да има други проблеми. И така, по отношение на оздравяването, трябва да има възможност и държавите членки, когато има дадена банка от голямо значение за съответния финансов пазар в държавата членка, да поиска специален план или а, специално внимание към съответната институция. Според мен, основната отговорност за справяне с проблемите трябва да е у банките. У притежателите на банката, у акционерите. Но има някои държави членки, които е, изпитват известни безпокойства за банки, е, действащи на тяхна територия, които са дъщерни дружества на банки от други страни. И затова трябва да има възможности за планове и за такива е, институции. От там нататък, по отношение на показателите, които се използват, за да се вземе решение дали да има ранна намеса или не. Моето предложение е в тях да не бъде включен въпроса за ликвидността, макар че има колеги, които смятат, че трябва и ликвидността да е включена. Същевременно, и тук може да има някакъв компромис, трябва да направим всичко възможно да има по-голяма яснота и правна сигурност. Да няма толкова възможности за произволно вземане на решения, за а, твърде широки правомощия на осмотрение, защото може да се окаже, че правомощите, които се предоставят, стават обект на злопотреба. И така, в тази връзка смятам, че ликвидността не трябва да бъде показател, но също времено трябва да се подчертае необходимостта от правна сигурност. По отношение на мерките за спасяване на банките, обсъждали сме ги многократно. Много интересни са били дискусиите ни. И ам, има, например, една идея да има специален отдел или клон, или част от банките който да подлежи на спасяване, да не подлежи на спасяване цялата институция. И аз мисля, че когато става дума за тези мерки, трябва да се има предвид, разпределението на инвестициите. Обикновено в една банка инвестициите са много диверсифицирани в различните области на действие на банката и за това може да се окаже, че е добре да се вземат предвид всички дейности на банката. От друга страна, ако твърде много се разшири полето, може да стане по-трудно спасяването. И затова трябва да се обсъди въпроса за капиталът. Може да се окаже, че е, някои елементи на дейността на банката са елементи, при които мерките за спасяване трябва да могат да се задействат много по-бързо и ефективно, защото те са от значение за цялостната структура. Те са важно стъпало в структурата на банка. И е важно да има яснота когато, за това кога се задейства плана за е, спасяване и да има яснота за капитала. Е, не може да се каже, че целият капитал подлежи на спасяване, с изключение на падежите – Падеж от 6 месеца може да е изключение, за да не се създава твърде голяма нестабилност на финансовите пазари. От там нататък трябва да има мерки, е, инструменти за публична намеса. Мисля, че е добре да имаме ясни правила за това как, кога и кога да се действа. И е, по принцип основното изискване е първо акционерите да да са платили. От там нататък а, имаме и обсъждания за това, а, кои регулаторни органи, а, какви правомощия да имат, кои правомощия да са на национално ниво и кои на ниво Европейски банков орган. На този етап няма силна подкрепа за твърде строги правомощия за Европейски банков орган. И накрая, по отношение на средствата за оздравяване, трябва да има възможност за гъвкавост. Различни са нещата в различните държави членки. И честно казано, не ми е много ясно точно как би могъл да изглежда компромисът в, в тази конкретна област, но това е тема, която ще обсъдя с колегите. Приключвам до тук, за да може и колегите да се изкажат, но нека отново да кажа, че съм много благодарен за доброто ни сътрудничество до тук и че очаквам предстоящите дискусии. Смятам, госпожа председател, че процесът работи добре ефективно и ще постигнем добри компромиси, така че се радвам, че участвам във всичко това. Благодаря много, Гунер, а сега Алис Ферейра от името на групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Ще говори на английски. Може би всички сме малко изморени. Бих искала също да благодаря Гунар за свършеното за, от него, за търпението му, за неговото цяла нагласа, защото наистина той внася един добър е, тон, дух в е, екипа и съм склонна да се съглася с него, е, когато казва, че никой не е убеден напълно, че е, е, истината лежи в е, предложението на един или друг, но се опитваме да изковем нещо, което е, ще функционира, което ще постигне поставените цели. Съгласна съм с Гунари, когато, когато той казва, че е, вероятно ще излезе един добър е, комплект компромиси от цялата тази работа. Ще се опитам да реагирам на няколко от нещата, които господин Отмарк каза тук. Значи по обхвата, покритието. Е, съгласен съм, че някои банки трябва да е, имат е, по-занижен контрол и по-лек ниво, по-низко ниво на изисквания. Ето защо е добре да имаме по-широк обхват на съответното законодателство, защото в противен случай ще започнем да добавяме различни квалификации и в крайна сметка ще се озовем с дублиране на нещо, което, повторение, нещо, което се опитваме да коригираме. Това е с двете нива на банките, ЕЦБ и е, двете, двата е, типа банки. Всъщност това е, е най-безопасният вариант под глобален контрол е, Та, аз разбирам добре какъв е здравия разум и е, това, че се остава марш за маневриране на националните органи за да не се е, и да не се търсят диспропорционални мерки там, където не е нужно, да не се натоварват прекалено банките, но пък и да им се остави възможност да се намесват и да поискат допълнителни е, е, условия, ако се наложи. Освен това, ако една от тези безопасни, така сигурни банки, които работят с депозити, ако една поради тях, е, поради лошо управление или друга причина загази, това вече води до сериозен риск в системата, защото тогава е, се, тотално се подкопава доверието. Никой на никого няма да има вяра. И ако тези, без... именно ако една от тези безопасни банки е, закъсат. Така че те не трябва е, ексанте априори да бъдат е, изключени а трябва да знаем на какво ще се доверим. Това е така философията, която ме води. Дали едно или няколко е, дружества, съгласна съм, че дори в държави, където има няколко дружества, дружества, които са включени в програмата за възстановяване и оздравяване. Абсолютно необходимо е да има едно дружество, една орган, който отговаря, е, защото дори при трансгранични банки е, е трудно да се намери е, партньор, с кого, към, с кого да комуникираш, кой да води целият процес. Така че и с това съм съгласна по разделянето между надзора и е, е, оздравяването или е, е, решаването проблеми на банката. Важно е да имаме няколко единици или ако е едно да, да са разпределени много точно отговорностите, кой взема решение и кой какво прави. също така е хубаво да има гарантирани механизми на сътрудничество между двата дружества, защото нивото на интрузивност, намеса в, при надзора може да формира резултата от оздравяването и в крайна сметка трябва да е ясно какво е било принудено да направи съответното дружество под натиска на надзорника, така че тези взаимоотношения трябва да са много добре премерени. По задействащите механизми Смятам, че е много важно да имаме яснота, да имаме сигурност. Също времено имаме няколко източника, няколко източника на проблеми за институциите. И качествени, и количествени. Та смятам, че наближаваме, сме на път да постигнем съответния баланс, но би трябвало отново да обсъдим предложението как да се изгради един, един контролен панел, така да се каже, контролно табло, е, което се предлага в предложенията, така че различните надзорни е, дружества да, да е, имат пред себе си на един екран, така да се каже, различни индикатори да могат да съдят за здравето на една банка по този начин. Това, разбира се, не може да бъде заместител на, на проблемите, за които, по които сме единни, че трябва да се увеличи информацията и, и че е, всеки трябва да има пред себе си една и съща картина и да се обсъжда, особено при трансграничните банки, да се, това да улеснява и дискусията и прочита е, относно здравето на, инсти, на за, за институцията. За Бейлина, за спасяване на банките, съм напълно съгласна с това, което е, докладчика си е, е заложил като цел. Много важно е, е този Бейлин да бъде един по-широк е, е инструмент, също времено да е ясно разписана иерархията в него. Аз предпочитам да имаме съответните е, е, предложението на и на съответните отделните инструменти за спасяване на банки. Разбира се, има изключения. След изключенията ще, включ, ще е, бих включила кратко срочите парични пазари между банките. Трябва вече да се определи дали един, два, три, четири месеца или нещо прогресиращо. Но важно е да се поддържа ликвидността бих освободила депозитите от е, е, програмите за спасяване на банките и DGS, защото това е много важно, за да се поддържа доверието в банките. И съм съгласна с това, което казахте, че това е деликатен момент за някои държави, но важно е, когато нещата, е, когато е, е, нещо се обърка, да е ясно, че че е важно да се запази доверието в банките. По държавната намеса това трябва да е абсолютно последната мярка, така да се каже Значи то просто да не бъде альтернатива. Е, Заграто за е такова, че това почти да е изключена альтернатива да се е, тича за помощ към, към е, държавата. Но в е, е процес, в крайна сметка, е, публичната интервенция, публичната намеса е, може да бъде една възможност, но като по, наистина последна. Това може да проработи, ако успеем да извадим денакоплатците да поне от е, първията, първието събиране, набиране на средства, което е, до сега беше е, традиция. Но в, в сериозния, в е, е, сериозно погледнато трябва да имаме такава е, ограда, такава бариера е, е, за, е, на оздравяването. Е, за тези е, е, фондове е, за оздравяване, нашето предложение е да се е, базира е, вноските на всяка банка върху представата за риск, която тази банка привнася в системата и е, разбира се, е, начин да се измери този риск е различен. Е, най-очевидният е чрез е, е, пасивите, но е, това е риск, който ексант е прогресивно е вграден в системата, но той трябва да се конструктира, конструира по начин, е, така че в крайна сметка да е, се озовем с един общ е, оздравителен фонд. Е, така че основ... това, което ме смущ... притеснява най-много е, че трябва да контролираме е, разнообразието, диверситет по такъв начин, че на един по-късен етап, е, когато напреднат нещата, да имаме европейски фонд, оздравителен фонд, който се финансира от банките, който успява да запази системата е, готов за изключение с, в разумни граници, но определено трябва да скъсаме е, е, пъпната връв между е, държавата и банките. Е, Тоест е, и друго, е, банките да не разчитат на дънакоплаците в случай с лошо управление и проблеми в дейността им. Това е са проблемите, на които искам да обърна вниманието ви. И благодаря на господин, господин Олтмарк и всички е, докладчици в Сянка за добрия, хубавия е, дух, е, позитивния дух, в който работихме заедно. Благодаря, Алис. Е, сега за Алди, от а, името на Алди. Благодаря. Е, е, съгласен съм с това, което тук още чухме. Е, наистина всичко това можахме да постигнем благодарение на конструктивния дух, който внесе в работата ни Гунар. Имахме редица достани срещи, всички бяха полезни. Сега по различните теми следните бележки имам. Колкото до оздравителния орган, съгласен съм с Гунар, че трябва да имаме по един за всяка държава който трябва да е, ако не е част от надзорния орган, поне трябва да е близо до него. Това е, е трябва да се предвиди възможността за един непосредствен диалог. защото ноу-хауто са в надзорни органи те трябва да... Това ноу-хау трябва да е достъпно. Значи това трябва да е автономна организация, автономни организации, автономна организация, но близко, айде, ако не под шапката, поне близко свързана с, тясно свързана с надзорника. Сега това, което каза Елиза за фонда, мисля, че за публични е, кредитни институции, които имат ясни държавни гаранции, те са безопасни е, по, по самото е, е си естество. Е, централните партньори, е, депозитари на ценни книжа, те не са нормални банки, макар някои да имат банков лиценз но ни трябва специална рамка. Разбирам, че Айоско и комисията работят по този въпрос, така че да видим какво ще излезе от е, предложенията им. Колкото до подготовката, на изготвянето на плановете за възстановяване и оздравяване, смятам, че трябва да изберем е, варианта на ниво група и е, дъщерни банки, дъщерни банки и клонове дъщерните, клоновете на банките са важен момент и трябва органите да решат заедно с банките какво ще изберат. Но една така начална хипотеза, според мен, би било да обхванем и групата, и клоновете. А, сега, за действащи механизми за ликвидност, мисля, че е важно да реагираме, когато а, си даваме сметка, че ликвидността пресъхва, така да се каже. Пресъхването на ликвидността е първия признак, първия симптом, че една банка може би е, е закъсала или много скоро може да изпадне в затруднено положение. Сега много деликатният въпрос с финансиране и оздравителните фондове. Знаем, че комисията в известен смисъл остава това на държавите на членки. Имате два фонда, е, оздравителен и за гарантиране депозит, или имате само един, преценете, казва комисията. По традиция и в исторически аспект е, нещата са различни в различните държави членки в това отношение, но едно е ясно, както и да изглежда този фонд, за бъдеще и този лечо бъдеще никой фонд няма да е достатъчен, за да спаси една крупна, голяма банка или пък да спаси цялата система. Ние сме съвсем в началото. Това, на което сме свидетели в момента е, че натрупаните е, средства в фондовете, там където ги има, се използват най-различно. В Швеция се използват за съкрещаване, намаляване на, публичния дълг, е, другите, е, другите те се натрупват, но във всички случаи те се използват за покриване на дългове. Те не могат да се използват за отпускане на кредити, заеми. Това са средства, които трябва да са налични и в даден случай, ако се наложи да се използват. Но за да могат да се използват, те трябва, трябва да има огромни, огромни е, запаси, огромни суми. Тук говорим за твърде високи е, цифрени в милиарди е, суми. Е, дву, е, така че дали това е верния подход, е, не знае, виждам и е, допълнителната трудност, е, която се доказва и от е, е дебатите много вероятно е държавите членки да не се съгресат, че такъв фонд може да се използва трансгранично, т.е. да се използва само в държавата, от която се подхранва. Ето защо въпросът е, че не трябва да имаме различен подход. Съгласен съм с капиталовата база после една трета от е, схемата за гарантиране на депозити, както е, в доклада Петър Схемар предложи, една, да се използва една трета от тази схема е, за покриване на административните разходи на оздравителните фондове, разделяне на активите и други. Ако е така, ако се яви е, някаква дупка, тя трябва да се покрие, запуши експост е, от е, други банки в такъв случай не са ни нужни два отделни фонда. Разбира се, е, DGS тогава ще се използва за всяка отделна страна, не е трансгранично колкото е, като следствие от това едва ли ще има някакви изключения е, от спасяване, за спасяване на банките, защото тази, е, този вариант, тази възможност за спасяване на банки трябва да е, се вгради в системата и това трябва да се отнася до, само до облигации и депозити, свързани с тях. Накрая, минимално да е, минимално да е обема, комисията предлага 10% на дълга, който може да бъде спасяван, поет от държавата всъщност отговорност, отговорност на компетентния орган трябва да бъде да определи конкретния е, част от дълга, който може да бъде е, покрит, е, с който може тя да бъде спасена от дадена финансова институция. Защото маржовете, границите са различни в различните държави, така че минимума на този дълг, който подлежи на Белин, ще е различен. предлага нашата колега от Финландия за СИФИС 5%, темата. Не зная а, дали а, това е добре, но трябва да имаме предвид спецификата на а, CRD, Capital Requirement Directive, а, директивата за капиталовите изисквания трябва и това да се е, отчете. За секс, в всеки случай да нямаме допълнително над това още 5%. И последно, управлението. Съгласен съм с Гунар тук. Докато банката все още е, същ, жива, така да се каже, макар и е, затънала яко, е, трябва да проверим, да сме сигурни дали управлението е окей okay, или има нужда от замяна. Е, ако стигнем до фазата оздравяване, вече самата, самите власти трябва да решат, органа трябва да реши кой да поеме и кой да управлява банката нататък. Благодаря сега, Филип, от, за зелените. Благодаря. Първо ще се обърна към вас, госпожо председател, защото съм изненадан. Мисля, че поне за четвърти път повтаряме едни и същи аргументи по същата тема на заседание на комисията. Ние в никакъв случай нямаме излишно време, вие много добре знаете това по-добре от всеки друг. Така че вместо да си повтаряме тия неща отново и отново и отново, не е зле да проведем подобно обсъждане, след като сме стигнали до компромис. Разбирам, Гунер, никак не е лошо да се е, постигнат компромисни изменения при толкова много подадени изменения, сигурно много време ще отнеме, но аз мога отново и аз да се изкажа за четвърти път и да повторя всичко, което имам да кажа, но а, в края на кращата нямам желание да правя това. Смятам, че по-добре би било да, по отношение на управление на времето си, да отложим този дебат. Първо не трябва да забравяме, че става дума за текст, който търси начин да се оптимизират разходите за спасяване на институции, а не, а не търси изход от кризата. Тоест, текста има превентивна насоченост с цел да се спасат институции, които могат да доведат до системна криза. Така че всичко, което се предвижда, би трябвало да бъде мярка от, в, в абсолютно крайен случай. А, текста не може да има вредност за определена институция защото естествено, когато трябва да се спасяват институции, някой ще трябва да плати. И е, евентуално цената на грешката би следвало да се сподели минимум от институцията и да накоплаците. Поне аз е, това е, бих е, застъпил така както си представяте, че действа системата за, за страховка на автомобилите. Добрите шофьори всъщност до известна степен поемат и плащат за вината на лошите. Така че ние трябва да търсиме дисциплина на пазара. Това е основен принцип. И е, ред изменения, които подаваме, са именно в такъв дух – Второ, когато се планира, естествено институциите трябва да имат достатъчно надежни планове и за спасяване и за оздравяване. Но нека да не се заблуждаваме. Нееднократно се получи положение и в Европа, и в Америка в последната криза, когато а, просто не може да се постигне оздравяване, защото съответната институция е твърде голяма, твърде сложна. Така че е, властите, които имат отношение по оздравяването или спасяването, трябва да могат да преценяват в такъв смисъл. За това не трябва да се колебаем, да им дадем инструментите, с които тези власти да могат да упражняват въздействие върху плана. Значи, ако банката не може да даде съответно достатъчно адекватен план, тогава плана трябва да бъде редактиран съответно. Сега, след като една институция е прекалено голяма, за да бъде оставена да се срине, това означава, че е опасно тя да съществува. Значи не бива да бъде допускано тя да съществува в този вид. И в такъв смисъл също подаваме изменения. Трето, за фондовете за спасяване. Предлагаме, първо, да има достатъчно надежни фондове, които да са захранени предварително с средства. Разбира се, тук става дума за средства на данакоплаците не може да се очаква, че винаги след това ще могат да се изцедят тези пари отново от банките. Във всички случаи може да се случи така, че може да се вземат тези пари, но не от точно тези банки, които са спасени. Така че нека да се направи в фонд, в който всички банки да дадат своя дял за едно последващо спасяване, ако се наложи схемите за гарантиране на депозитите, ние считаме, че спасяването не може да струва повече от схемите за гарантиране на спестяванията. Не може да струва и повече от един фалит, защото в такъв случай се е, получава една обратна, обратен стимул по-скоро да, да фалираш, не да търсиш спасяване. За ранната намеса благодаря на Елиса, че подчерта този момент. Имаме нужда от достатъчно богата палитра за, от показатели, които да покаже на съответните власти, че с, в определена институция нещо не е наред. Ако единственият така стартиращ механизъм е регламентирания капитал – мярката е черно-бяла и съответно индикацията е черно-бяла. Имаш проблем или нямаш проблем, но може би има ситуации, в които институцията се намира в недостатъчно добро положение и това трябва да се отчете от показателите, т.е. има някакви напрежения. И когато тези показатели дадат идеята, че има проблеми, не е необходимо е, да светне моментално червената лампа и да се търси намеса. Не е това целта. Целта е да има цяла палитра от показатели, които да кажат, ето тук нещо трябва да се направи. Да има инструменти за ранна намеса, които да дадат възможност властите, които прилагат мерките по спасяване, да се намесят достатъчно рано, а не е след това да се плаща твърде скъпата цена на спасяването. Знаете, че превенцията във всички случаи струва по-малко от оздравяването. да, говорим за палитра от показатели. Разбира се, не да стигаме от татък тавана на ликвидността. Ще следваме, разбира се, препоръките на комитета от база, но а, включването на системата за предупреждение не би следвало да е автоматична. Не означава, че ако прехвърлиш е, тавана за ликвидността е, или други показатели, автоматично ще се включи е, програмата за спасяване. Искаме да има предупредителни механизми, за да може да се реагира възможно най-рано. Аз мога да продължа безкрайно да говоря. Uh, После е, разделянето на задълженията при упражняване на надзор и при мерки за спасяване. Много е важно да има достатъчно близост, да може да се подава информация, да се реагира достатъчно бързо. В такъв смисъл е, не можем да си позволим да забавяме старта на подобни програми, но от друга страна ако е, се забави мерките за спасяване, може би това ще е, е проблем на е, надзорните органи, т.е. ако те не са си свършили работата и не са предупредили достатъчно рано органите по спасяване, че те трябва да се намесят. Т.е. трябва да има и известна неизвестност. За мерките за спасяване Съгласна съм с коментарите тук. И изчитам, че изключенията трябва да бъдат много малко по отношение на инструментите, защото в края на кращата не искаме да създаваме безопасни убежища, освен, както каза Гюнер, само за много кратък период. Както... И сега. Едно е да дискутираме тези неща, но трябва да сме наясно, че има определени ситуации, в които не искаме да попадаме. Например, когато не е ясно, когато има неяснота, а, съответните власти няма да могат да са а, наясно дали да задействат мерките по а, спасяване. А, така че а, средствата за спасяване също е добре да могат да се отпускат на траншове. Това има отношение и към реакцията на пазара, както и към наличието на доверие в определена институция. Смятаме, че е, е необходимо е, капиталите е, да носят съответно има търсене на капитали, които носят висока възвръщаемост, но тя идва и с високите риски и рискове. Затова трябва да има и иерархия на инструментите за спасяване. All... Трябва е, много ясно да разберем какво може да влезе като основна част от мерките и какво, кои са мерките, които могат да бъдат прилагани в спешни условия. Не е нужно всичко да се структурира по един и същи начин. Е, смятаме, че е, факта, че в банковата система има голямо разнообразие, е много ценен. Е, законодателството трябва да отчита това и да го насърчава. Разно... Би следвало да се стремим да увеличаваме разнообразието на банкови институции, а не да го намаляваме. Затова трябва да внимаваме. Ако примерно се нахвърли минимума за капиталовите изисквания, тук вече трябва нещата да се разгледат от е, количествена гледна точка. Дали 0,01% е надхвърлено или е, е необходими 5% от капитала за спасяване, така нататък. Тоест, трябва да има гъвкавост. Е, трябва гаранциите за безопасност да се прилагат по разве различен начин. Един начин е да се направят много високи капиталови е, буфери, друг вариант е да има минимални стойности, да има минимална стойност за дълга и така нататък. Може да има комбинация от всички тези мерки. Важно е да има гъвкавост, за да не слагаме всички в един и същи кюб. Просто институциите трябва да се чувстват спокойни. Трябва да се работи в посока на осигуряване на сигурност. И с това ще приключа. Нека да кажа, че економиката, това, което толкова много търсим в момента, е именно растежа, а, има, се получи проблем а, и кризата тръгна от там, че имаше проблем с ликвидността ред страни и ред финансови институции практически подхранваха, подклаждаха економическа дейност, която не следваше да съществува. Не може да има економическа дейност на каква да е цена. Ако, ако има подобни дейности, които създават лоша задлъжнялост, по-добре е да не съществуват защото е, това се отразява върху банките и съответно върху економиката. Трябва да отчетем този факт. И е, съответно да търсим една по-голяма устойчивост на системата. Не, не е, е редно да улесняваме живота на банките и да плащаме парите на правителствата. Просто банките трябва да си страдат от последиците, които са причинили. Председателката. Да, Вернер, Филип hat sicher viel Наистина, колега каза вече много важни неща. От самото начало е, се подчерта, че това е четвъртия тур. Той говори 30, 13 минути. Ако продължим така, няма да се чудим, че извън е, сен, е, докладчите в сянка никой друг колега няма да присъства, при тези изслушвания, защото един нормален депутат не може в рамките на предвиденото време да каже дори едно изречение. Значи или трябва в бъдеще да се съкретат тези изказвания, или да се промени нещо, защото по този начин не може да продължават нещата. Благодаря много. Аз също щях да отговоря на коментарите. Докладчиците сянка действително трябва да имат възможност да се изкажат. Освен това имаме 1300 изменения а, в допълнение към тези, които са направени от докладчика. Не всички от тези изменения са направени от докладчиците в сянка и аз нямам каквото и да било изменение да избегнем дискусията по измененията. В крайна сметка, у нези, които са подали изменения а, и които не са докладчици в сянка, трябва да имат възможност да кажат какво са и защо са подали изменения. Много се изненадам, че до сега не съм чула а, реакция на измененията, подадени от другите. Не може а, всичко да се случва само на заседание на докладчиците в Сянка и е, да не се представя пред обществеността. И така, не само докладчици в Сянка са в списъка на изказващите се. А, Подадени са изменения от господин Вербер, господин Клинц, от Симон, от мен. Филип, няма да ти дам думата отново. Продължаваме нататък. Важен е този въпрос. Ако докладчиците в сянка не кажат нещо, което не сме чували, това си е техен проблем. Вики Форт има думата, докладчик от групата на консерваторите. I'll try and be concise on the scope. Добре, ще се опитам в такъв случай да бъда максимално кратка. По отношение на приложното поле, знаем, че различните банки може, могат да, да пострадат от различни видове кризи. Мисля, че всички банки трябва да бъдат включени, но също време трябва мерките да се прилагат пропорционално. По-конкретно. Господин Фербер, който не е докладчик Сянка, предлага изключение за банки, които са държавна собственост. Не съм ам, съгласна с това предложение. Добре е да анализираме нещата. Може би трябва да се види какво означава това в различните държави членки. Но <clears throat> смятам, че независимо от а, това как, а, каква е собствеността на банката, тя може а, да доведе до негативни последици за обществеността. По отношение на малките банки, в крайна сметка знаем, че и малките банки могат да доведат до проблеми. А, по отношение на, на мерките за спасяване на банките, да, те трябва да се дефинират възможно най-широко. Органите, отговарящи за оздравяването на банките, трябва да имат правомощия да изключат или включат дадена банка в схема за спасяване, в зависимост от това какви могат да бъдат евентуалните последици за цялостната система. И така, приложното поле да е широко, но да има и гъвкавост. Заличавам измененията, които казват, че покритият, покритите от EGS депозити трябва да бъдат изключени и е, същевременно предлагам изключение за един месец. Решението не е лесно тук, обаче. По минималните суми не, е, не съм съгласна, че трябва те да се основават само върху а, общата сума на пасивите, а не върху нетно претеглените пасиви. Има различни банкови модели, различен подход към риска. Много добре знаем, че точно това а, доведе до, отчасти до кризата. По отношение на изменението на Битъкън, мисля, че то по-скоро е нереалистично а, а, в сроковете, които предлага и е, изменението на Диего на спасяването да се използва само в крайен случай, може да се окаже, че е, това е, забавя нещата, когато трябва да се действа бързо. Що се отнася до ролята на Европейския банков орган, съгласна съм с докладчика, че не трябва да бъдем твърде а, подробни и а, да разпишем твърде строго мерките, които те могат да прилагат, за да може да има някаква гъвкавост. А, много е важно, разбира се, да се спазва пис... фискалната предпазна клауза. Има множество важни въпроси, особено за член, държавите, новите държави членки, особено във връзка с член 15. Знам, че това може да се окаже сериозен проблем. Виждам, че някои колеги заличават а, а, текстове, които дават превес на държавата, в която е централата на а, банката. А, пред държавата, в която се намира съответния клон. По отношение на схемата за гарантиране на депозитите, депозиторите трябва да са наистина първите, които да имат право първите в иерархията на кредиторите. И в някои страни, като например в Португалия, има мерки, които дават преференциално третиране на депозитите. Знам, че има страни, в които това се разглежда като альтернатива на евентуалното създаване на предварително финансирани фондове. Съгласен съм, съгласна съм с казаното от Wolf, Wolf, Wolf за тези фондове и, за, и казаното от Елиса за трансграничното използване на фондовете. Аз предлагам а, въобще да се заличат текстовете за използването на фондове. Това са моите лични изменения, макар че може а, не това в крайна сметка да изберем. А, в различните страни въпросът за това как банките връщат парите на дънакоплаците е уреден по различен начин. В Швеция това става чрез изплащане на е, части от националния дълг, е, постепенно, а пък в Германия е, тези пари от, влизат директно в е, хазната. Така че има най-различни решения, които можем да обсъдим по един гъвкав начин. За финансовата подкрепа много добре знам, че някои е, големи банки, които е, организират е, структурата си в дъщерни дружества, се оказват по-гъвкави и по-устойчиви в условия на криза и а, за това трябва да внимаваме мерките, които ние предлагаме, да не застрашат а, тази а, стабилност на, на този тип структура, а, когато има отдавни банки. По директивата за капиталовите изисквания, там а, въпросът не е само минималният капитал, но и ликвидността. И така, и ликвидността и други несъответствия трябва да бъдат включени. Спирам до тук, за да дам думата и на останалите колеги. Да, оставя възможност и на останалите колеги да се изкажат. Благодаря много, Вики. Радвам се, че ти коментираш и измененията на други колеги. Много жалко, че загубихме 20 минути, защото можехме да започнем още в 9.20, когато приключихме предишната тема можехме да се наложи да чакаме и допълнителни 10 минути след 9 и половина, което, когато трябваше да започне дискусията. Много лоша дисциплина, също време, но сега времето не ни стига. Ето, изреждам имената на колегите, които ще се изкажат. Даната Хубнера, Оле Людвингсен. Питър Симон и други. Има ли някой друг желание да се изкаже? Дано да заповяде. Благодаря, Шаран. В моите изменения се съсредоточавам върху евентуалната опасност да има лоши баланси между а, дружеството майка и дъщерните дружества в рамките на една банка, когато те са в различни държави. И е важно да се има предвид, че при такава ситуация има някои дъщерни дружества в страни, различни от е, страната на централата, които са от системно значение за местната финансова система. И тук е много важно да избегнем всички възможности да се стигне до нестабилност. Много важно е Европейският парламент да поеме отговорността си и действително да гарантира по-добър баланс. Е, в страната на централата се предлага на властите да се дадат твърде големи правомощия. Не съм а, съгласна, че а, с промените, а, последните промени в начина на действие на Европейския банков орган разрешаваме този проблем. Споменах и възможност, опасността да се дестабилизира финансовата система, ако балансът се изкриви. Също времено трябва да не забравяме, че именно банковият орган отговаря в крайна сметка за оздравяването на дъщерното дружество. И така, без да навлизам в повече подробности, искам да кажа, че наистина се надявам, че няма да забравим тази необходимост да има по добър баланс и тя ще бъде взета предвид, когато уточняваме компромисните изменения. Процесът продължава. Важно е да се запази добър баланс, защото това е от интерес за всички в Европа. Маркус. Благодаря. Е, да се представя накратко да представя на кратко въпроса. Не става дума за това дали имаме три стран или три член организация на банковата система в Германия. Ние имаме този механизъм за спецяване, за оздравяване на разположение, но ние имаме редица от банкови фалити в трите различни колони, във всяка от трите колони, което означава, че можем да очакваме в държ че в държавите членки има системи, които функционират по-добре. Въпросът е дали е, всичко трябва да се преобърне наопаки, защото в няколко държави членки няма е, никакви системи или не функциониращи такива. Това е едната тема. Втората, която особено ме занимава, е, е, банките, които попадат по публичното право. Е, това са е, е, банките, които е, са публично е, на, е, държавна собственост, е, е, публична собственост, е, там трябва да се предприемат мерки за тяхното е, реформиране, енергийното саниране на сгради и така нататък. Те се занимават с инвестиране в подобни начинания но чисто те, те не могат да се сравняват с спестовни каси или депозитарни банки. Ако същите разпоредби формулираме и за едните, и за другите, по отношение на спасителните фондове, оздравителните фондове, тогава ще натоварим тези банки с разходи, които е, са излишни е, за тях и неуместни. Не би трябвало да става това. Според мен, е, надявам се, е, аз съм обърнал вниманието на докладчика за това, надявам се това да стигне до неговото съзнание, че има е, определено друг вид банки и с тези мерки те трябва да бъдат изключени, извадени, защото това застрашава тяхната стабилност и това е в интерес на всички нас и на общата политика по отношение на банките, която се опитваме да наложим. Благодаря. Благодаря сега Оли Лудвиксън. Благодаря. Предложението на комисията съдържа на един голям недостатък и това е гледната точка на, на, на, на служителя в банките, кой, която се е, изглежда, не се доглежда, не се пропуска. Персонала на банките, служителите са важен е, елемент, защото в реалния свят работниците, представителите е, на дадена институция са много важни, когато една банка е в затруднено положение. Много важно е, е представителите на служителите на банката да са наясно какво точно става, за да могат конструктивно да съдействат банката, затруднената банка да излезе от това затруднено положение. Трябва наистина да търсим добър баланс и от гледна точка на служители, банковите служители, т.е. трябва да, да, са, да разполагат с необходимата информация за състоянието на институцията, в която работят и представителите на профсъюзите на, на, трябва също да, да участват, за да имат възможност да се намесват в процеса. В целия процес на оздравяване е, е, е, и възстановяване или приключване дейността на банките, това трябва да е предвидено като възможност. Трябва да се предвиди възможността да се информират и да се иска мнението и да бъдат консултирани самите служители е, това е важно и трябва да се използва вместо чисто външни фактори, които е, се е, намесват в случаи с проблеми с банките. Благодаря сега, Вернер. Съвсем кратък ще бъда колкото до предложното поле, имаме различни предложения. Колегата Нитрес предложи е, финансови конгломерати е, и ценни книжа, институти за ценни книжоти да бъдат извадени от е, приложното поле на директивата, е, но няма особено е, така симпатия към това предложение от колегите. Както държавните банки и институции, за които той говори, е, те е, обикновено са е, в групата на банки с държавна гаранция. И ако такива банки застрашават самата система, тогава целта ни не е постигната. Защото от много години и някои колеги тук ние твърдим, че спестовните каси, Райфайзен банк и така так, за тях там не е имало, не е имало е, фалити, защото е, пасивите е, задължеността се покрива. Е, тоест има функциониращи механизми, които е, не дават възможност да се е, ликвидират банки. В този смисъл е, ми се иска е, да вземе предвид и нашите предложени звени в този смисъл. Е, втория въпрос, който искам да засегна, е въпросът дали е, такъв е, съобхватен механизъм няма да доведе до, да изиска допълнителни разходи. Сега имаме говорим за големи, крупни финансови институти, над 70 милиарда евро е, оборот. Е, е, ако се предвиди такова крупно е, ограничение, е, тогава е, регионалната отговорност е, трябва да е, се засили така че никоя банка, която е изпаднала в трудност, е, която има проблем, е, която е, има над 70 милиарда баланс в последните години. Дексия е сред тези. Това обаче не е достатъчно основание да се разпростат тези разпоредби, така че да обхванат всички институции. Yeah, sorry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 Колкото до въпросните банки, е, трябва да сме сигурни, че изключения има и в тези е, случаи. Например, е, при там, където предприятия публично контролира, контролирани публично трябва да бъдат оздравявани. Не ми е ясно как ще стане това. Във всички случаи за банките, които поради своя статут се ползват от държавни гаранции е, там е, също е, не виждам връзката и не ми е ясен смисъла. Колкото до вътрешното изкупуване, искам да се присъединя към казаното до тук, трябва да помислим за това как да се отнесем към вложителите. Имаме случаи с Австралия, Швейцария, Пор... Португалия, там, е, там наистина депози... Е, вложителите са в привилегировано е, положение. Да трябва да помислим дали ние също не можем да, по... да предвидим възможността в националното право да включим да, да е, в процедурата за е, фалит е, да включим, да, пред, да дадем предпочитание към вносителите, което става дума за системата на вътрешно изкупуване. Моля е, за извинение, че се повтарям, но е важно да се повтори, да се каже, че всичките вътрешни, случаи на вътрешни изкупувания не са достатъчни, за да, се, да покрият 1% от предложеното е, ниво на фондовете. Е, за да бъде това, този 1% достатъчен. Още веднъж ще кажа по отношение на Бейлина. Моля, колеги, вижте оценката на въздействието на комисията и помислете върху това. Те твърдят, че сме в много тежка... Предполага се, че сме в тежка криза. Имаме 1% във фондове. И се е, е, предвижда е, белин инструмент, който е цялостен, обхваща всичко. Значи, това означава до 3% от БВП да се набере от, от денекоплаците. И това трябва да се избегне, защото и затова пледирам аз. Определено по-високи фондове. Един процент, което предлага комисията, отговаря на една шеста от е, е, е, разходите за рекапитализация в ситуация на криза или 1,5% трябва да е покритието на депозитите на вложенията в бъдеще е, означава, че е, трябва да имаме 3%, т.е. половината от разходите за рекапитализация, които е, в актуалната криза, в върха на кризата на банк, е, банковата криза трябваше да използваме. Мисля, че това не е твърде високо, защото ако сериозно погледнем нещата, ри, е, е риска трябва да се прехвърли от е, дънакоплаците върху е, банките. Председателката. Благодаря. Аз също се заявих за изказване. Подала съм много изменения и с удоволствие бих ги обяснила. Но няма да мога да направя всичко това в подробности. Мога да говоря с докладчика, ако има желание. Но имам няколко общи коментара. Неколцина тук говориха за по приложното поле на директивата за капиталовите изисквания и какво трябва да влезе и какво не. Смятам, че повечето от нещата трябва да влязат, но също така мисля, че трябва да проявим и, и пропорционалност, включително и за бизнес моделите и за различните видове мерки. Така ще можем да покрием всички институции, без да ги застрашаваме. А, плановете за възстановяване и оздравяване, те също могат да бъдат пропорционални на ръста и на естеството на институцията. А ако плановете са за защита на институцията, те ще са част от плана, от плана за оздравяване. Е, и примерно трябва да се предвидят различни видове експозиция в зависимост от различните мерки, които се прилагат. Тоест, аз не считам, че трябва да има една мярка, която ще е годна за всички случаи. По отношение на оздравяването, не смятам, че трябва да се добавят допълнителни условия. Най-малкото, защото е, финансовите кризи не се подчиняват на правила. Това е проблема. И в един момент е, надзорниците и властите по оздравяването трябва да разполагат със съответните инструменти за намеса, които да отговарят на условията. Така че много деликатно е равновесието. То трябва да дава максимална степен на доверие на инвеститорите. И именно тук мисля, че се получава именно ситуацията, за която говори Кони, че решенията са прекалено добри. Значи или е, има намеса, която е твърде е, строго формулирана и инвеститорите знаят къде се намират, но тя е ограничителна, или има свобода на властите, които се занимават с тези мерки за, в защита на дънакоплаците. Така че ние трябва да търсим иначе, именно това равновесие, без да отнемаме гъвкавостта на властите по спасителните мерки, а, но като същевременно осигуряваме максимална степен на правна сигурност. А, Примерно следва да се отчита и нивото на капитала и подобни е, показатели. Подкрепям а, е, безспорно възможността да има превентивни правомощия и те да са достатъчно силни. Но за да бъдат е, те е, ефективни, те ще бъдат е, и е, от естеството, че се, от такова естество, че да се намесват в работата на банките. И тук вече се поставя въпросът дали това води до ефективност. Т.е. ние не искаме да се намесваме прекалено много и да налагаме изпълнението на, на пуснати отгоре мерки, отново трябва да се търси равновесие. Аз смятам, че държавни инструменти не следва да се включват в инструментариума. Смятам, че това е рисковано и не нужно. Подкрепям колегите, които се изказаха в този смисъл. Смятам, че може да има инструменти за стабилизиране, създадени от държавата, но не мисля, че трябва да вървим по този път за гарантиране на депозитите. Така е, трябва да търсиме, да видим и какви са, какъв е опита на страните членки в това отношение. Спомена се Португалия тук. Мисля, че с това покрих горе-долу повечето от проблемите, които бяха повдигнати в залата. Много предложения имам също така подадох изменения, наречени е, изменения на е, председателя с цел да се вместим в графика и да не дадем е, възможност комисията точно преди да дойде лятната вакансия да излезе с цял куп делегирани актове. Знам, че имаме междуинституционално споразумение, но то не винаги се спазва. Затова смятам, че трябва да има ясен график за това кога ще се подават делегираните актове, за да можем и ние да имаме отношение към тях. Това е в духа на по-доброто администриране. Сега давам обратно думата на докладчика. Благодаря. Благодаря за коментарите, благодаря за разширенията. Искам да кажа, че в презентацията си Представих ред изменения от колеги от всички групи с цел да видите, че има ясна така структура, тенденция на измененията, в зависимост от това от кои групи идват. И подчертавам, не казвам нищо иронично, подчертавам това, защото това отразява реалността. Разбира се, в различни положения ние имаме различни позиции, но ще трябва да търсиме някакво усъвместяване, защото действително няма едно решение, което да пасва на всичко. Не можем да сложим всичко в един кълъп. Трябва да търсиме варианти. Вярно, че позициите ни понякога са противоположни. Смятам, че примерно отправната точка а, за мерките за спасяване, примерно, могат да бъдат институциите. А, те, те самите могат да, да са своего рода инструментариум. Те могат да преценяват и е, системат пропорционалността на мерките, които налагат. И съм убеден, че е много важно да се приемат тези основания. Защото а, всичките над 100 изменения, които аз съм подал, нищо ново, знаете какво е естеството на нашата работа. А, когато се коментира едно отделно а, изменение, то казва или това, или ще се смени, или да се добави. Но е, всяко изменение може да има много голямо въздействие, затова трябва да се обяснят е, нещата. С удоволствие бих се срещнал всички колеги, които имат желание да дискутираме. Така, нещата ще върват много по-лесно. По отношение на приложеното поле, е, споменах, че е, ред колеги е, коментират въпроса за равновесието между е, компанията майка и филиалите. Също трябва да отчитаме факта, че в някои страни членки има фили, филиали, които имат огромно въздействие върху финансовите пазари, без да са фирмата майка. И трябва да отчитаме именно това. Е, затова е, е много важно да мислиме къде лежи основната отговорност. Е, законодателството в края на краищата, това, което обсъждаме, е да свали отговорността от плещите на законодателите и да я свали към, към притежателите на акции. Как точно да го направим, трябва да обсъдим. Трябва да се търси баланс, определено. И ако мога да кажа още нещо. Ние в момента сме в ролята на архитекти и проектанти. В един момент може да се окаже, че ще заложим основите на бъдещето, но колкото по, в по-големи подробности изпадаме, толкова повече залагаме възможности да реагираме в бъдещи кризисни ситуации, които в момента не можем да предвидим. Значи трябва да има сигурност, трябва да има яснота за правомощията, трябва да има баланс. Трябва да се направи така, че е, всяка ситуация да може да се реагира по възможно най-адекватен начин. Нека да ви напомня още нещо, колеги в отговори на думите на нашата председателка. Съществува голяма разлика между различните кризи в банковата система а, ние а, е, дискутирахме с колеги, примерно те казват, а вижте какво става в Америка, много лесно се разрешиха нещата, не се намеси държавата. Но нека да ви припомня, че правителството на щатите направи една капиталова инжекция, която изобщо няма равна до сега. Данакоплаците, вложителите и притежателите на акции не загубиха нищо в този смисъл. Така че интервенциите биват различни. Но те трябва да бъдат описани ясно в законодателството. Нека да не се заблуждаваме. Една голяма банкова криза е криза от мащаби, в които изобщо не могат да се преместят в мащабите на един фонд за оздравяване. После банките оказват въздействие на много големи економики, особено големите банки. Така че ние трябва да отчитаме и възможностите за нестабилност, за пораждане на нестабилност в такъв смисъл. Значи, първо трябва да работим за превентивни мерки, след това за управление на кризите. И когато има превентивни мерки, това означава, че има и солидна структура на банковата система, има и съответните инструменти. А по време на кризата трябва да направим така, че да имаме и съответни инструменти за, за реакция на криза. И ние не можем да загърбим факта, че всеки момент, когато избухне голяма реална банкова криза, трябва да има публична намеса. Това не нарушава е, доверието в е, Европейската банкова система. Не мога да кажа, че има първостепенни и по-маловажни банки. Просто, когато говорим за банков съюз, трябва да е ясно, че в определени е, страни, където е, има проблеми с репутацията и евентуално с държавната намеса, трябва да има възможности да има намеса от европейско ниво. И е, това също е публична намеса, защото тук също се е, дават пари на, да, на окоплатеца. Е, значи, ние даваме доверие в Европейската банкова система – и разбира се, много по-добре е да може да се реагира на ниво държава членка. Тогава няма да има нужда от е, намеса на по-високо ниво, но, но всяка подобна намеса е намеса с публични средства, не е частна инициатива. Така че нека реалистично да погледнем нещата. И накрая за а, е, стартиращите показатели – Отчитам всичко, което се коментира в такъв смисъл. Но а, ние можем да погледнем нещата и от а, обратния ъгъл. значи, как а, да а, формулираме а, тези показатели? Филип говори, че трябва да има цяла палитра от такива а, показатели. Аз а, напълно уважавам аргументите му. Но а, тази палитра не е ясно дали ще даде а, правилните решения, защото а, колкото повече сигнали понякога имаме, толкова по-трудно е да се направи тълкуване за това как да се реагира. Може би ще се получи ситуация, в която ще, интерпретацията ще е, че не, не, не е нужно да се реагира. В момента сме много сигурни, че решенията, които сме взели, са били правилни, но колкото повече критерии има за вземане на решения, толкова по-трудно е всъщност да се отдели единственото правилно решение. Просто може да, го, да бъде пропуснато то. Така че е, нека, нека да си представяме много ясно колко е трудно да се вземе решение в контекст на криза. Благодаря на всички колеги. Ще продължим дискусията включително и в личен план на двустранна основа. Председателката, благодаря, Гионер. В комисията ще гласуваме на 21 март, което теоретически ни дава е, много време или повече време за обработка на измененията, след това ще ги обсъдим в комисията. Аз абсолютно съм наясно, че ние тук имаме и роля за пред обществото. Ние трябва да направим една публична дискусия и се надяваме, че за юни ще можем да подготвим законопроекта за пленарна зала. Благодаря на всички, с което преминаваме и към 12-та точка – това е програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии. Докладчикът е Томас Ман. Всички, които напускат залата, моля тихо, за да не крещи Томас. Благодаря, госпожо председател. Е, Под в дневния ред програмата за е, разумни, адекватни, сигурни, устойчиви пенсии. Е, говорим за е, много спорната зелена книга, сега имаме бяла книга и е, е, имаме добра възможност между двете комисии е, по е, паричната и економическа и паричната, социалната и позетостта, е, и за радост е, е имаме е, собствени е, е, правомощия, но имаме и такива, които всяка от комисиите има по-отделно. 130 предложения за изменение получих. Мисля, че за първата тема законните пенсии е, съгласен съм е, дали Исаева или Корин е, са предложили изменения 10, 18 или 20 или пък след това някои примери могат да бъдат посочени, колкото до социалните вноски. Има колегата Кутеш внесе изменение 13. Тук става дума за това да се изисква от държавите членки с които все още не са съобразили пенсионните системи с демографските условия да го направят. Е, с това компромис няма да се прави. Имам проблеми с е, изменение 21. Тук е, е връзването на свързването на пенсионата за пенсиониране с средната продължителност на живот. Особено се радвам на Оле Людвигсон предложение, неговото предложение, който не е тук от социал-демократите. Ето го Оли. Той е изцяло на моите позиции е по първата до третата е, третия стълб. Е, имаме тук съгласие по 24 и 27. Колкото до До първия стълб е, имаме съгласие по 9, 15, 22. Е, голямо е, съгласие. Е, радвам се на това е, общо мислене. Филип Ландер е, от Зелените, той дава, внесъл много предложения за изменения. С по-голямата част съм съгласен. С изменение от 1 до 4 нямам проблем. Проблем по 19 има, но при преговорите ще го изчистим колкото до Томас Хендел, който от ГУЕ, който е внесъл повече предложение, По първия стълб имам проблеми, но с втори и трети съм съгласен, ще се върна. Колкото до първия стълб, законното, законната рамка, правовата рамка, е, по 14 сме съгласни, по 25 имам проблеми, това може, 35 извинете, по това можем да е, се разберем. По 11 и 12 е, предложение от председателя Шерън съм съгласен, но трябва да видим в правна гледна точка дали в втори или третия стълб. Сега, втория стълб, това е златното правило, професионалните пенсиите на, на работодателя, от работодателя. Тук а, е, е, все още има какво да се обсъди. От а, тук е, е, се изисква, аз се е, държа за преработване на системата за пенсиониране. Знам, че комисията гледа на този въпрос по различен начин, но има съгласие по гореспоменатите членове 30, 40, 49. По изменение 46 нямам проблеми. Това е за хармонизация на правната рамка на разпоредбите. Против съм обаче хармонизация. Аз съм за регламентиране, регулиране на практиката между пенсиите на предприятията в областта на банковото дело е, трябва да имаме регламентиране тук, което е, разумно да бъде финансирано. Е, ако ако трябва по-голямо Радвам се да казаха, че не ни е необходимо Solvency 2 платежоспособност 2. Е, в случая трябва ни е, важна позиция. Трябва да видим дали в е, едната област няма съответни разпореди, които могат да се използват и това да се включи в преговорите. Компромис по 10 трябва да видим какво ще постигнем. След това Филип от Зелените по изменение 55 е, е, искам да кажа, че абсолютно го приемаме но е, той иска европейско минимално хармонизиране. Мисля, че е, ще, е, това на практика ще е доста сложно, така че ще трябва да го премислим допълнително. По предложение 70 не съм съгласен за а, използване приложение на а, 2. Дали не, тук трябва да прецизираме нещата. Общо взето обаче мнозинството са за това, което казах. Не можем подразобност 2 е, да прилагаме при е, втория стълб, е, ако това по холистичния баланс, бележка 79, предложение 79, и е, с 86 е, заедно е, е, по външните услуги, изменение 101 и 110, съм съгласен. Имаме много изменения от АЛДЕ по въпроса за втория стълб, те поставят ударение там. Важно е, съгласен съм с изменение 52, 56, 58 някои от тези обаче трябва да доизчистим, е, тези, които смятам за по-важни, колкото до социал-демократите. Ули Людвигсон, той е на е, верния път. Особено вярно е това, което немските колеги са направили с е, изменения 67, 82 и Имам проблем с Гуе, с Томас Хендел, изменение 47 и е, 52. Е, те искат е, да е, има вместо препоръка директива. Е, повечето от групите искат това, но е, е за щастие те искат като правно основание е, платежоспособност 2. Измененията от Данута, Корини е, е, НП за мен са приемливи е, за, частичните пенс... за частните пенс... частното пенсиониране. Е, 112 е, тук е, се изисква е, използването на е, занижаване е, е, действието на първия стълб, е, на първия елемент, средния с втория и третия. Е, по 33 и изработване на, на а, кодекс на поведение. Тук а, би, а, е, трябвало да изработим обща линия. Аз по принцип разбирам искането ти, но трябва да видим до каква степен всичко това е изпълнимо, приложимо, по това трябва да се съгласим. Колкото до третата, третия стълб от ГУЕ, тук имаме, съгласен съм с предложението на Томас Хенде, това е от 114 до 117. по 125 е, е, е, не съм особено съгласен. Има колкото до изключването, отхвърлянето на платежоспособност 2, има известно съгласие между отделните групи Виждам е, голямо припокриване с социал-демократите, с зелените. Е, при ГОЕ има няколко въпроса, които трябва да се, е, по които те гледат различно, свързани с втория стълб. Е, ние е, е, искаме изключителни, е, е, спорим по изключителните компетенции по Solvency 2. Радвам се, че днес можем да проведем дискусия по това и се надявам до следващия път да стигнем, да изчистим компромисите и ще се опитаме с докладчите в сянка да изработим обща линия. Има още древни различия, както казах, но, но се надявам да бъдат изчистени. Радвам се на дебата, който предстои днес. Освен докладчите в сянка, някой друг ще иска ли думата днес по темата? Силви, някой друг? Дайте ми знак, ако искате, защото времето ни е изключително кратко. Сега за социал-демократи Ола. Благодаря. För det första är det viktigt att betona att den kanske viktigaste nyckeln... Първо, мисля, че трябва да подчертаем, че най-важното при решаване на социал-демократичните измерения е да се отчете и нарастването на възрастта. В действителността има определени проблеми. Трябва да се работи за допълнително образование. Е, хората е, в момента е, като че ли отпадат от активен трудов живот твърде рано. Също никога не можем да постигнем до дългосрочно устойчива пенсионна система, ако няма повече равноправие на трудовия пазар ако не се отчитат също и периодите, в които хората се занимават с отглеждане на децата си или се грижат за родителите си. Комисията има за цел да се е, увеличи защитата за професионалните пенсии, примерно в случай на фалит на работодателя. Частното пенсиониране в третия стълб, там трябва да се работи много повече, трябва да се подобри информацията, за да бъдат защитени потребителите по-добре. После комисията подчертава или слага акцент върху е, необходимостта да има надзорни услуги за частните пенсии. Смятам, че трябва да се свържат е, дългосрочно националните системи на европейско ниво. Тоест, ако работиш в различни европейски страни, би следвало е, достатъчно лесно да имаш, е, да получиш представа как е, точно се оформя нос, пенсията ти. И нещо изключително важно, а именно как ще подходим към чисто количествените измерения, когато става дума за надзорен елемент върху пенсионната система доводите, които е, се изтъкват по тази материя, са малко простенчески. Мисля, че трябва да има баланс между определени изисквания. Комисията твърди, че директивата за професионалното пенсионно осигуряване трябва да дава равен старт е, в е, съответствие с платежоспособност 2 много така, за нас не е приемливо да се прибягва до способност 2 в тази, в професионалното пенсионно осигуряване. За компаниите директното прилагане на директивата би било твърде проблематично. Това ще е бреме, което следва да се избегне. Трябва да бъдем и по-прагматични, да търсиме по-добро равновесие в чисто подготвителната ни работа за надзорния механизъм за професионалното пенсионно осигуряване. Хора, трябва да има възможност да, да се разясняват количествените така измерения, а, когато става дума въпрос за професионални пенсионно осигуряване, холистичния счетоводен баланс, ако се използва като принцип за осигуряване на сигурността на пенсионната система, е много трудно да се съчетае с изискванията на платежоспособност 2. Трябва да се оцени и, и оценката на въздействието чисто от количествена гледна точка. Всички тези изисквания в количествено измерение се посрещат с голям скептицизъм. Има и изследвания, които имат, върват в подобна бендух и дават съответните заключения. Трябва да бъдем много предпазливи защото трябва в края на кращата да се опираме на факти в формулирането на политиките си. Много, много хора загубиха много сериозни суми е, от е, професионалните си пенсии по време на кризата. Не би следвало това да се допуска да се случи отново е, програмите за професионално осигуряване, пенсионно осигуряване трябва да бъдат управлявани по такъв начин, че когато е, съответните инструменти имат много малка доходност на финансовите пазари, те все пак трябва да останат устойчиви. Финансовите институции, надзорните институции имат е, своята роля за осигуряване на стабилността на финансовите пазари, защото това е от ключово значение. За това трябва и да се регламентира тази материя. директивата за професионалното пенсионно осигуряване трябва да се преразгледа, за да улесни функционирането на вътрешния пазар. Трябва по-добре да се е, разпише системата в чисто количествено отношение на професионалното пенсионно осигуряване. Благодаря на докладчика за отличния анализ, за измененията, за отличната работа, която свърши. Смятам, че много, много продуктивно ще протекат дискусиите ни по компромисните изменения. Председателката. Благодаря, Софи Интел от АЛДЕ. Благодаря, благодаря и на докладчика Looking forward to working with him and try and um, arrive at compromise amendments. Uh, Радвам се да видя, че имам а, добри компромисни изменения. Искам да подчертая само няколко въпроса. А, в общи линии в а, подобна посока, като тези е, е, засегнати от преждеговорившия в Холандия, имаме е, много добра система. Тя е по-различна от тези в другите страни, но също времено и там има някои слабости. И последните години показват, че във времената на економическа и финансова криза пенсионните фондове също са застрашени. По някой път е, изглежда не виждаме факта, че рисковете не са е, равно разпределени между поколенията. Младите, е, чието пенсии за в бъдеще са най-застрашени, са също време най-слабо представени, когато се договаряват пенсиите. Те не са нито толкова добре представени в синдикатите, нито толкова добре представени в асоциациите на работодателите. И е, едно холандско проучване, което обсъдихме е, наскоро, показва, че един 25 годишен човек плаща точно същата сума към пенсионен фонд много повече години и въпреки това ще получи е, по-малко пари като пенсия, отколкото неговият е, колега, който е с 20 години по-възрастен. Е, е, това е, е неравнопоставеност, е, която се забравя. Има и още нещо. Хората работят по различен начин сега. Много хора, които не са в колективен пенсионен фонд, на практика нямат представителство. Един милион от 60 хили... милиона души в Холандия са самонети лица и те не са представени никъде нямат представители. Така че като цяло съм съгласна с докладчика за общата насока на проекта. Не съм съгласна, никой тук не смята, че правилата за по платежеспособ... платежеспособност 2 трябва да се прилагат и в тази област едно към едно. Също време, но е добре да вземем предвид рисковете, да видим как пенсионните фондове да се поддържат стабилни, не само в интерес на настоящите пенсионери, но и на бъдещите поколени. Може да има елементи, където да се наложи да се прилага същата логика, като в платежоспособност 2. Може да се е, е, окаже важно да не забравяме, че когато говорим за застраховане, да кажем, има разпределение на риска между титулярите на полиците и акционерите, когато става дума за пенсии, пък става дума за споделяне на риска между поколенията. трябва да има яснота за внасените осигуровки и тяхната възвръщаемост. А, тези неща изглежда се пропускат в дебата и така надявам се, че при изготвянето на компромисните изменения ще вземем тези елементи предвид. В всички наши изменения повтаряме се, не искаме да, че не искаме да се прилага платежоспособност 2. Добре, също време обаче трябва да се вземе предвид, че трябва да се гарантира това да не се взимат безотговорно, поемат безотговорно рискове, защото от това ще пострадат бъдещите поколения. Филип, благодаря първо, нека да благодаря на Тома за структурирания начин, по който разясни позицията си по, устните, по подадените изменения. Аз а, имам елементи, по които не съм съгласна с теб. Показаното с, от Софи Ам, нека да видим. Или смятаме, че платежоспособност 2 просто не е добър инструмент, а, инструмент, който не гарантира безопасност. Ако това е така, тогава трябва да го кажем. Или пък смятаме, че да, гарантира а, стабилност, но а, тогава защо не искаме да го прилагаме към пенсионните фондове? А, защо те по-особено животно ли са изискват по-различни гаранции, отколкото се изискват при другите дългосрочни инвестиции. Всъщност, мисля, че а, а, трябва да подхождаме така. При един, едно и също ниво на риска да се прилагат едни и същи правила. Пенсионните фондове, а, когато твърдят, че гарантират нещо, трябва да могат действително да го гарантират, иначе за какви гаранции става дума. А, и тук може би не е лошо да работим в посоката очертана от Софи, за да, да си зададем основната цел да постигнем сигурност и да се и да работим за постигането й. Много често се питаме за сигурността на пенсиите. Ако някой иска безопасни сигурни инвестиции, тогава те си струват цената. А, няма безплатен обяд. Ако искаме да имаме гарантиран резултат, да, трябва да си платим съответната сума. Едно от нещата, по които не съм напълно съгласен, е, е свързано с първия стълб и е, трудовия стаж. Е, когато гледаме дебата в Белгия, виждаме, че един от основните проблеми е следният. Не, че 65 годишната възраст не е добра а, възраст за пенсиониране. Проблемът е, че просто хората избират да се пенсионират много по-рано. Средностатистически хората се пенсионират на 58 години и това е лудност, ням, лудост. А, ако има такава възможност, тогава защо изобщо увеличаваме пенсионната възраст? А, иначе съм съгласен с Софи. А, хората работят по различен начин а, и трябва да се вземат предвид всички работещи. Ако се върнем към първи стълб, тогава е ясно или харчим по-малко, или ни трябват повече приходи. Това означава по-високи вноски или пък различна данъчна система, или иначе няма сребърен куршум, който да разреши всички проблеми. Очаквам продължението на работа. Благодаря. От, от името на консерваторите към, към Мао. Благодаря. Следя внимателно казват от всички. Филип често не се съгласява, често и аз не се съгласявам. Тук има един структурен въпрос. Добре е структуриран подходът на господин Ман, за мен това е добре. Комисията обаче в крайна сметка изразява своята загриженост за стабилността на пенсионните системи, но все пак те са в националните правомощия. И мисля, че това трябва да се подчертае. Да, различна е ситуацията сега. Хората живеят по-дълго. Има изменение 112, което съм подал в тази връзка. Също времено ние сме политици, не разполагаме с всички отговори. Как можем, например, да насърчим хората да поемат отговорност за своите лични спестявания, да се грижат е, за себе си? за мен въпросът е по-скоро на отговорност. В други страни по-скоро, е, и за други колеги е, по-скоро става дума на задължителност. Ясно заявих възраженията си по хармонизирането на стандартите. Радвам се. Всъщност, е, интересно е това във връзка с платежеспособност 2. Всички се съгласяват, че пенсионните фондове представляват дългосрочни инвестиционни фондове, където е необходимо да има яснота за пасивите. Също времено те не са като не са същите и сравними с други финансови институции или пък са застрахователни дружества. Ако една банка се срине, Данакоплаците спасяват, обаче виждате, пет години след Норден Рок проблемът не е напълно разрешен. Дългосрочна е дейността на пенсионните фондове, това е ясно, но дайте по-внимателно да обсъдим как а, е, може по пропорционален начин да гарантираме някаква сигурност. Ако използваме платежоспособност 2, може да се окаже, че използваме хидравличен чук, за да счупим едно орехче. Е, говорим за пропорционалност, крайна сметка. от Там нататък. Преносимостта на пенсиите. Ясно е, че е, хората е, все по-рядко работят в, за една и съща фирма цял живот. За мен е, сегашната ми работа е шеста или седма. Сменил съм и държави и бих искал и аз и всички останали да имат възможност да пренасят пенсията си от една страна в друга. Това са въпроси, които очаквам да обсъдим с докладчиците и докладчиците всяка. Благодаря. Благодаря, не виждам Томас Хандъл Хир. Силви, заповядай. Благодаря. Благодаря за извършената работа. Нямам какво да добавя към думите на докладчиците в сянка. Два-три коментара имам. Първо, ние всички сме на мнението, че трябва да има повишена сигурност на пенсионната система и е, също, че разходите трябва да бъдат е, разумни, а не да се е, вкарват в един най-съща рамка неща, които не принадлежат към нея, примерно тук не става дума за осигуровки, за страховки, например. А, за друг, друга тема е мобилността. Хората трябва да могат да имат сигурност, за да могат да ходят да работят в други страни. Чисто економическата логика го налага. И е в момента има засилена мобилност, особено на граждани от страните от юг. И е, тя не винаги се базира на, само на желанието им да бъдат мобилни, а и на економическите обстоятелства. Също е, мисля по въпроса за органите за надзор, не е ли по-добре да търсиме засилен е, степен на контрол – а не е, да е, налагаме нещата автоматично отгоре, просто да търсим едно подсилване на механизма. Да търсим да се пост... как да се постигне целта с най-добър е, вариант за контрол, за добро управление на средствата – за да. А също така и за спазване на съответните законодателни разпоредби, за да се осигури е, това, че предприятията си вършат, е, си спазват задълженията за осигуряване на професионалните пенсии. Ние в парламента за момента оставаме с чувството, че не се движим във всички аспекти в добрата посока. Благодаря. Рия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Надявам се, че ще работим добре с колегите. Разделихме си отговорностите. Виждам, че сега се повдигна и въпроса какви са правомощията в това отношение на комисията по социални въпроси. Но доколкото разбирам с господин Ман, нещата върват много добре. Има обаче известни недоразумения, които искам да изчистя. Говорихте за холандската система по първия стълб при нас. Първия стълб е най-важният. И това не бива да се забравя. А, той по принцип е най-важен и в Европа. Въпросът е как да се подхранва първият стълб. Томас предлага идеята, че ако хората са в добро здраве и работят по-дълго, останалите ще трябва да плащат вноските за пенсиите по първия стълб. Тук не става дума обаче да се увеличават вноски. Стратегия 2020 предвижда да се търси е, адекватно ниво на пенсията, така че ние считаме, че за всяка система и за всеки пенсионен стълб, трябва да има съответни мерки за економии, за да не налагаме прекалено голямо бреме на поколенията след нас. Втория стълб е системата, кога, в която работодателите и работниците е, отделят по още малко средства за надграждане над първия стълб. В Холандия съществува и системата на волно или самонаети. Те се осигуряват по третия стълб. Така че третия стълб също трябва да има възможност да осигурява адекватна пенсия. Сега тук се, е, по, се постави въпроса, дайте дефиниция на помощите. Факт е, че пенсиите зависят много от е, пазара на ценни книжа, което не е никак добре, защото голяма част от риска остава е, в, е, на плещите на работодателите и на работниците. И а, е, би трябвало да се преосмисли какви ще са вноските и какви ще бъдат съответно в бъдеще е, пенсиите. По въпроса за преносимостта на пенсионните права, е, който се постави тук. Ако човек е гъвкав, е, сменя работодатели, трябва да има възможност да запазва пенсионните си права. Аз бях докладчик по въпроса за прехвърляемостта на тези права и искахме да има възможност да е, всички права или доходи, придобити по даден пенсионен е, фонд, да могат да бъдат е, прехвърлени в друг. Ако има гаранция на правата, няма нужда да се прехвърлят средства от един пенсионен фонд в друг. Същото се отнася и за движение в страната и зад граница. Тези права не могат просто да съществуват някъде и да спят, така да се каже. Трябва да има система за тяхното прехвърляне. В Германия, ако има система на 5 годишни периоди, първите пет години като работник ти си пращаш, плащаш съответната вноска и след това можеш да си прехвърлиш сумата, която си внесъл, можеш да я прехвърлиш при следващия си работодател, но вноската от работодателя си, от първия си работодател, тя остава. Така че може да се окаже, че когато сменяш работодател, ти по втория стълб не си натрупал кой знае какво. Затова системата трябва да бъде опростена и да функционира на цяло в цяла Европа и то да функционира както вътре в страната, така и при преместване извън нея. Да се базира на пенсионни е, права, а периода в, на изчакване трябва да не е 5 години, а една. Така, до голяма степен ще се реши проблема с прехвърлянето на пенсионните права и съответно с мобилността на работниците. По втория стълб Всъщност тук се дава, това е, е материята, която позволява прехвърлянето на пенсионните права. В момента това е възможно в рамките на една държава, но същото трябва да се случва и на европейско ниво, което означава, че трябва да има информационна система, така че е, работниците, работещите да знаят какво ги очаква като пенсия и как могат да я повишат. За нас това е много важно. И накрая възрастта за пенсиониране. Това е важен момент, но не е най-важният. Най-важното е да сме наясно, че за момента един от трима а, европейци е на възраст над 55. Не трябва да забравяме това. Председателката, много съжалявам, че ви притискам, но а, трябва да се движим на време, тъй като имаме много за работа. Аз бях докладчик по платежоспособност 2 и знам сигурно повече от всички вас тук подробности по темата. Питър Скинър също се изказваше в това отношение и колегата Ламберт също настоява да се прилага платежоспособност 2. Но аз смятам, че рискът не е съизмерим и съм заставам зад тези, които казват, че не следва да се прилага платежоспособност 2. Защо? защото е, пенсионните схеми са по-монолитни, нямат е, този риск, който носят и за страх... Е, нормалните застраховки. Също така може, договорите могат да бъдат сменяни, което не е случая при застраховките, могат да варират вноските, пенсионните вноски, както от работодателя, така и от работещия. Тоест, е, рисковия профил е различен и съответно трябва да се работи по различен начин. По Омнибус 2 работихме, но в края на кращата въобще не сме решили въпроса за дългосрочното е, осигуряване е, по Омнибус 2, така че трябва да се мисли къде да регулираме тази материя. Сега давам думата обратно на Томас, ако можете кратко, защото изоставаме с последната точка. Съвсем накратко, съвсем благодаря за вашите бележки. Както казах, по много въпроси вече имаме единство, имаме по платежоспособност две множество, позиция на мнозинството. Трябва ни сигурност, по това сме съгласни всичко. Трябва и прозрачност, информационни системи функциониращи. Трябва да да предвидим е, случаите, да не създаваме огромни на, на, затруднения на предприятията при професионалните е, пенсионни схеми. Е, има една друга важна тема. Е, значи, когато кажем, че е, внесени, е, вноските, инвестициите е, в фондовете е, за е, професионални пенсии, е, наистина трябва да е, да се е, управляват е, правилно, защото финансираността, дългосрочното, трайното финансиране вече не е факт, не може да се разчита на това. Благодаря за кратката информация. Уле, съгласен съм абсолютно с това, което каза. Измерението младеж, младеща, младите е, е, и перспективите за пенсиониране е, при тях, правилата на пенсиониране е много важно. Е, наистина не трябва, трябва да направим така, че да не е, наказваме да не, е, младите, да не бъдат дискриминирани те, е, така че е, много важен е този момент. Филип, е, във всички случаи ще е, е, направим така, че е, стрес-теста Евробус да е, е, да, да, да, да проведем този стрес тест, така, е, че е, тези жеспособни е, схеми да е, просъществуват. Е, съгласен съм и с е, това, че не трябва да има свръх е, регулиране. Е, при преносимостта на пенсиите имах, пенсиите имах друга позиция е, не смятам, че непременно е, трябва да е, се убедим около 5 или една година, но в крайна сметка мисля, че ще се стигне до общо компромисно становище. От предстои ни още работа. Мисля, че това е, ще едно добро творение от страна двете комисии и съвместната им работа. Благодаря на колегите за което. Благодаря е, в, е, на заседанията на 18-19 февруари ще гласуваме. Е, на 21 февруари ще е в комитет, так, да може през април да влезе в пленарна зала. Сега, благодаря, минаваме на следващата точка от дневния ред. Ще предам председателството на Елин, която ще председателствува е, ако обичате асистентите да седят на места на асистенти, не на, асиста, на места на, на депутати. Надявам се, че сте ги чули. Значи асистентите да, си, да вземат места на асистенти, моля. well, I see I have a, a small uh, competent and expertise group of MEPs left. Е, виждам, че остава една малка, е, но доста компетентна група е, депутати, с които да обсъдим последната е, точка от, дневната ни ред, от дневния ред днес. Това е предложението за КИС. Е, и бързам да дам е, думата на господин Гигъл, който да представи е, състоянието на този, това досие, е, измененията и така нататък. Аз съм е, докладчик в сянка, но след това. Благодаря на колегите за направените изменения. Отре ще има заседание на е, докладчите в Сянка. Очаквам да видя максимален брой от е, тях, е, за да можем да обсъдим детайли темата. Сега ще е, нахвърля, ще ви запозная набързо с различните изменения според темата, тематичната им е, характер и е, да ви подскажа къде има място за компромис и къде не. Сега въпросът за заплащането. Основната цел, доколкото, която аз преследвам, е да се хармонизира позицията на комисията напълно с принципа на ФСБ, също времено да хармонизираме позицията си с директивата за, финанс за капиталовата адекватност 4 Съгласни сме 60, с 61 на господин Шмидт, изменение 61, което, който настоява за хармонизация с Борда за финансова стабилност, а по принцип да се раздели, да раздели директорския състав от получаващите заплати в едно предприятие. Трябва да имаме предвид, че това няма да е възможно за малките е, предприятие за финансово, за колективно инвестиране. Е, това ще бъде противно на принципите на Борда за финансова стабилност и ще се опитаме да построим, да изградим компромис около предложението на Оли Шмидт по 61. В 63 господин Балц предлага да се качи на вебсайт своевременна информация относно политиката на заплащане. Мисля, че това е добра идея. 64 господин Ман иска да, по принцип да се е, съкратят е, тези, е, този процент на е, фиксираното и вариращото заплащане е, на управленческия състав. Е, това е в процес на преговори в момента и трябва да внимаваме наистина по този въпрос. 65 господин Балц иска да имаме национален компетентен орган, който да определя нивата на заплащане. Смятаме, че това би могло да е, създаде един регулаторен арбитраж, да доведе до арбитраж и трябва да внимаваме по въпроса. 66. Господин Шмидт иска е, нивото на политика на заплащане да се прехвърли към е, финансовите групи. Смятаме, че тук се крие опасност, защото това може да доведе до ситуация, където вътрешно в дадено дружество, няма да се разпределят стимулите справедливо. 67 и 68, господин Балт, е, е, настояват за хармонизация с е, фонда Европейския инвестиционен фонд, е, това са, е, тук понеже става дума за публични фондове, трябва да има по-високо ниво на защита. 67, господин Шмидт коригира нещо, което е, ние приемаме. 70 е, е искат да се провери дали за малки дружества не е по-разумно да има разделна отговорност при е, е, заплащането. Смятаме, че това е коректно, но трябва да се дефинира кое е малко и кое не за да... Е, и това може би ще е, наложи ЕСМА да, да, да даде насоки и да се дефинира какво е уместно е, appropriate в това изменение, но по принцип сме съгласни. Което става дума за категориите служители, Опитваме се да намерим формула, която да включва максимално е, вземащите решения в тази област, е, в нашите изменения 10 и 20. Има различни предложения за промяна в тази група. Е, някой използва термина е, служители employees. Трябва да проверим е, технически дали това не извежда от тази категория някои е, лица, които имат функции в компанията, не са служители в техническия смисъл на думата. Е, това са изменения, предложени от Балци и Оли Шмидт и трябва наистина да видим е, да, се, е, да са насочени към е, тези, които трябва и да не се отвори, да не се създаде повод за търсене на арбитраж. Няколко по таксите, въпроса за таксите, 122, е, за хонорарите, е, Айлин 192, е, тя твърди, че това трябва да се те трябва да се премахнат в областта на колективните инвестиции в ценни книжа и пазари, колективните дружества. Е, Томас Ман по 121 и 23 е, трябва да е, обсъдим с допълнително този въпрос. Оли Шмидт предлага по-задълбочено изследване, но наистина това трябва на заседанието на докладчите в сянка да се обсъди. Колкото до повторното употреба, 19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 в основната звено повечето смятат, че не трябва да има повторно е, използване. Е, така че ще трябва да градим е, компромис около обща позиция. А когато говорим за делегиране на е, задължения на депозитар, е, тук имаме е, списък от въпроси, свързани с въпроса за отговорността. Е, първо е, изменение 76. Той иска да се заличи изискването за разделение, за сегрегация между собствените средства и средствата по КИС. Не смятам, е, че това няма да доведе до е, арбитриране, търсене арбитраж е, и на отделните пазари, 77 и 80, Жан Пол Гусес и <clears throat> Пак Балкс. Поздравявам ги, защото днес честват 50-та годишна от, се чества 50 годишна от Елизейския договор. Те внасят точно такова предложение, което е добър пример на германо-френското сътрудничество. Е, наистина тези две бюра работят е, чудесно. Е, тандема винаги е бил добър там. Първите две изменения 77, 77 и 80 настояват за разширяване дефиницията на под попечители. Е, съгласни сме, това е добро доизясняване предлагат 78 активи с финансови инструменти да се смени. Имаме е, предложение от Люлинг, е, която предлага non-cash instruments, не парични инструменти. Но ще трябва да проверим от е, правна гледна точка, кое е най-добрата формула. Тук нещата са по-технически и трябва да ги изпипаме, да не е, доведем до отрицателни последствия. 72-73 е, Гозес и Балц искат да разделят, е, искат това разделяне да е за необходимо, ако е, да не е необходимо, ако е, правото на трета страна не го налага. Е, обикновено обикновено е, това е отслабване на е, защитата на потребителя по отношение на предложението на съвета в момента, така че ние не желаем да е, приемем този вариант. Изменение от 89-90 съдържат различни нюанси, но се свежат до едно и също. В текста на комисията имаме е, изключения за е, правото на трета страна, ако то не отговаря на известни критерии за делегиране, но ако разделянето, сегрегацията не може да бъде смекчена. Ако е, заличим сегрегацията, това ще подкопае защита, закрилата на потребителя доста сериозно. Е, възстановяване на активи ще стане невъзможно и ще е, това е, е едно от по-така крайните предложения и изменения от ГОЗЕС. Така че сме по-склонни да приемем на Йенсен и Оли Шмидт предложението да се предвидят мерки, а именно да се предвидят мерки за защита срещу твърде е, крайно е, отваряне на това изискване, но е, ЕСМА, разбира се, трябва да дефинира какви ще бъдат тези мерки. Когато говорим за е, допустимите активи, тук има редица изменения от е, сайт Камал и Оле Шмидт от 92 до 94 и от 116-117. Тук Общо взето сме е, удовлетворени е, от е, предложения текст и ще търсим компромис с, съвета, с текста на съвета. Това е в хармония с изискванията по МИФИТ и капиталовите изисквания, директивата за капиталовите изисквания, така че е добра идея да се включат централните банки, както бе предложено от Йенсен. И тук е, доста парливия въпрос за това дали да допуснем е, освобождаване от отговорност в случай на под попечители, които се намират в трета страна. И редица изменения 97 до 103 от Саид Камал, Сарисая и, и Ан Йенсен, Оре Шмидт и Астрид Лулинг – Имахме и срещи с представители на е, индустрията по този деликатен въпрос. Е, позицията общо взето е, че е, много колеги твърдят, че трябва да, е, охла, да разслабим режима е, за отговорност, който предлага комисията, но смятаме, че тук стъпваме в минирано поле, защото очевидно е, потребител, потребители, който изкупува кис, не знае че някои от активите са под попечителството на подпопечител в трета страна, при което отговорността е, е силно е, ослабена, е, което може да доведе до загуба на е, собственост и е, дори съвета не отива до там, не стига до там, така че смятам, че парламента не трябва да отстъпва, да, бъде со, по, да взема по-слаба е, позиция по защита на потребителите, колкото съвета. Та, е, е, така че един компромис, едно компромисно предложение по принцип трябва да стъпи върху изменение 97 на Саид Камал, но е, да добавим към това изискването, че съответните управленчески компании за управление трябва да вградат гаранция срещу риска. в случай на а, провал с а, отговорност в, при, от страна под попечителя в трета страна. Не трябва по никакъв начин да изключваме държави или инвестиции в дадени държави, където може би съществуват изисквания е, да се е, държат съответните е, инструменти в съответната държава, но не смятаме, че риска в този случай трябва да се прехвърли на гърба на потребителя. И сега санкциите. По принцип парламента е, комисията тук е, е, предлага по-стриктен режим на хармонизиране. Ние само хармонизирахме позицията на парламента с нашата позиция, която е обща по МИД и а, МИР и МИС или 4, за да има раз, равнопоставеност. а, а, приемаме а, предложението на Айлин Макарти. Ние сме съгласни да а, отслабим тази обща позиция. Ние сме скептично настроени към отслабване тази позиция, като се каже, че това е национална територия и трябва да предложим твърде а, широко поле за маневриране. Оле Шмидт е, предлагаме силните санкции да не изключват и наказателно-правни такива, ако се съгласим. Другата част, която оставя пространство за е, преценка на държавите членки, по този въпрос сме скептично настроени. Също се отнася и до няколко други изменения, които по принцип настояват за отваряне и е, увеличаване на ножицата, различията между здравите членки. Измененията на е, Оле Шмидт от е, 126-127, съгласни сме по тях, е, още повече, че има предложения 128, по 128 тавана на санкциите да бъде е, поставен на ниво е, дъщерно предприятие. Е, т.е. 10% таван. Смятаме, че това е опасно, защото в една компания може да се защити от по-големи е, санкции, е, дори ако си твърде голям, ако се използва като е, критерии, като мерило е, дъщерната фирма, това може да има отрицателен ефект. Сега 131 по сигнализиращите за нарушения. Това, тук също трябва да хармонизираме нещата. Когато се стигне до годишния доклад, смятаме, че въпросите за заплащане трябва там да бъдат прозрачни. Ето защо не казваме, и това е нещо, което Тома, ще трябва да обсъдим с теб по изменение 118, къде се казва, че това е твърде тежко, тромаво. Не искаме тази информация да е в основния информационен документ или в проспекта, защото там се съдържа вече толкова много информация. Искаме това да е в годишния доклад. И не смятаме, че тук има проблем с прекомерно натоварване. Мисля, че по-скоро не разбира недоразумение. 120 за вярната посока. Искаме да, смятаме, че е във вярната посока, но изискванията за тези е, основни информационни документи не трябва да са е, твърде дълги, защото ще си загубят смисъла. Колкото за защитните бариери, е, от една страна е, отнасящи се до депозита, е, е, депозитара или КИС компанията, смятаме, че това, което се предлага е добро и подкрепяме измененията на СИД 109 111. Това е нашата позиция. Бихме искали подробно да е, обсъдим всичко това на заседанието на е, докладчите в е, Сянка. Сега с интерес ще чуем вашите предложения и коментари по измененията на вашите и на колегите ви. Благодаря. Да, сега ще чуем позициите на докладчиците Сянка. Благодаря, Свен, за подробната информация. Давам първо думата на Томас Ман от името на ЕНП. Благодаря. Благодаря на Сенки Голд за изготвянето на този доклад. Мисля, че докладът ще получи подкрепа от по-голямата част от членовете е, на комисията. Също времено обаче в моята политическа група има колеги, които се безпокоят, че има свръхрегулиране на измененията на господин госпожа Балс, господин Козес, госпожа Есая, които получиха подкрепата на Свен, е, могат да, да бъдат прияти и можем да разрешим тези въпроси още утре. Смятаме, че трябва да се вземат предвид и разходите за администриране – ако имаме пълна забрана за такси, независимо от депозитите в фондовете, може да възникнат проблеми. Това е много важен фактор. Един управител на фонд може да има може да трябва да прави допълнителни плащания – Правилно ли ще е това? Трябва ли това да отиде в годишния доклад? Тези въпроси ще обсъдим утре. Добре да се видим и точно как да се публикува подобна информация. Забраната върху таксите са добри резултати е, и върху възнагражденията са добри резултати също може да доведе до липса на насърчение. В крайна сметка има си заплащане за дадени услуги. Опитваме се трябва да се предвидят всички е, е, видове инвестиционни продукти. Има и альтернативни инвестиционни фондове. Така че трябва да имаме възможност да се обхвана всички тези различни видове отношения – Надявам се, че ще се занимаем с тези въпроси утре. За съжаление няма как да присъствам на утрешното заседание, защото а, ще се присъединя към Жан Пол, който празнува своя 50 годишен рожден ден извинете, 50 годишнината от Елизейския договор. И а, ще трябва да участвам на, тържествата. И в този смисъл искам да пожелая на Жан Пол а, всичко най-добро. Благодаря, господин Гозе също ще се изкаже по тази тема. Нека обаче първо аз да се изкажа като докладчик сянка от групата на социалистите. Нека да благодаря на докладчика Действително, освен на свърши работа по тази тема, подкрепя много от измененията, подкрепят ги и много от членовете на моята политическа група, които са членове на комисията. Подкрепяме ги по, а, а, по принцип, иначе има някои подробности, които можем да обсъдим. Моите изменения са свързани с факта, че това е част от пакета за финансови услуги на дребно, там са включени и други подобни услуги и затова мисля, че защитата на потребителите е от решаващо значение. Затова подавам изменения, които казват, че активи е, от такива дружества не трябва да се използват за депозитари, трябва да се променят начините по които е, се е работил в миналото, защото това е важна мярка за защитата на потребителите и е, като се има предвид, че когато има депозити, не основната отговорност е съхраняването на депозитите. Мисля, че те не могат да се използват а, във вид на активи а, в а, сметката на дружеството. Няколко изменения бяха дадени господин Ман, господин Клинц, госпожа Янсен, и съм съгласна, че е добре да намерим най-добрите компромиси и да намерим най-добрата формулировка, за да има яснота в крайното предложение. И накрая подадох изменение за по-добро представяне на информация за инвеститорите. Трябва да има яснота за режима за поемане на отговорност при загуби на активи и при поемане на рискове и е, включва мерки за защита на инвеститорите, е, които трябва да бъдат редовно информирани какви точно активи притежава съответния фонд. Съгласна съм, че трябва да има пълна информация за съществото на евентуалните инвестиционни перспективи, за да може потребителите да могат да оценяват и предстоящия риск. Само така може наистина да има действителна полза за информирането на инвеститорите. Що се отнася до Бонусите за добри резултати за служителите на тези фондове, мисля, че а, съм съгласна с колегите, които казват, че те трябва да се забранят. И накрая, а, бене, а, когато става дума за а, печалбите, кой извлича тези печалби, кой плаща, не винаги се е изква задължително плащане на допълнителен дивиденд и е важно все пак да има защита на потребителя. Точно потребителя трябва да защитим, а не дружествата, защото е ясно, че а, според а, самите дружества бонусите трябва да се запазят. Важна е тази тема. Е, очаквам да я обсъдим в повече подробности. Съгласна съм с докладчика, който не приема изменението подадени от ЕКР за разделението на активите и съответните депозитари за преки или делегирани активи. Мисля, че тогава може да възникне опасност, когато а, а, в случай на неплатежоспособност на депозитария и за това е много важно да се има предвид, че ако продължим а, е, с разделението на активите, това може да има отрицателни е, последици. И на практика, всъщност, е, въобще от гледна точка на доброто управление този модел е странен. Има други изменения, които предлагат да, да има ограничение, а не а, премахване на това разделение. Но а, все пак нека да видим всички варианти преди да постигнем компромис. Най-важното е да се има предвид да се а, че приложното поле трябва наистина да засяга всички активи. Само така ще се гарантира по-голяма сигурност. И така, това са предложенията обсъдни в работната група. Очаквам дискусията с останалите докладчици в сянка, за да постигнем добър компромис. От името на групата на Налда ще изка... се изкаже Волфганг. Е, Докладчицата за Алде Ян Йенсен, тя не може да присъства. Оле Шмидт, е сред, е, който е внесъл изменения, също не присъства. Ето защо аз трябва да представя техните е, идеи и мисли. Е, ще, превър... ще примя на английски, защото тя ми остави документ, който е на английски, така че ще го изчета просто. Тя иска да привлека вниманието ви към следните измен... предложения за изменения. Първо, тези, които се отнасят до правилата за заплащане. Според нея измененията иска да каже, че КИС няма да дава възможност да се плащат е, бонуси за добро изпълнение на, на такива компании. Е, основният принцип е, е да се избягват е, стимули, които водят до конфликт на интереси между клиенти и е, компании защото КИС е, изплаща е, бонуси на управленческата компания, не значи, че това води до конфликт. И КИС и е, управленческата компания се стремят към най-добри резултати. Още повече, че тези бонуси опасността това да доведе до рискове за кис е, много е минимална. Следователно, инвестициите от една е, компания за управление от името на КИС не води до риск, който е, е, е по-голям, отколкото е, споменатия в директивата. Извинение 33, е, 57 от Камал, извинение 58 и е, 59 на Оли Шмидт. Е, тук се казва, че не трябва да се заличава е, експлицитно споменаване на старши, виши висш управлейски състав, е, управление, управители на риска и така нататък и съответното заплащане на тези, които поемат риска. Смята, че правата по заплащане трябва да са сравними в различните е, правила и регламенти на финансовия е, сектор. Това се променя много от обхват на, и на правилата, какъвто е, например, в МИФИТ директивата. Измененията, е, които предлагат в 14 Б и С, е, са идентични с е, тези, които са сегашното предложение на директивата за капиталовите изисквания 4. 63 от Балкс, предложение за нов член 14, е, е, предлага се е, компаниите за изпълнение да разкрива цялостна и навременна информация за практиките за заплащане. Не е ясно какво точно означава това на практика. Ако сме задължени да го правим, ако има задължение, трябва да има ясна дефиниция. 65 е, е, той казва, не разбирам защо трябва да е, има самия орган да определя процента. Компанията за изпълнение е задължена да да спазва съответното съотношение между фиксираната и е, променлива компонента в е, заплащането, е, включително възможността да не изплаща променливата компонента и въобще. Ако компетентният орган е, закове този процент между, е, между фиксираната и е, променливите компонента, тогава няма да има място за гъвкавост. Защо комисията е решила да формулира по-стрикни е, разпоредби за е, депозитари е, на КИС? защо има по-стрикни разпоредби за подпочителя, ако се делегират права на трета страна и те се загубят, тогава депозитара е отговорен за загубата. Е, депозитара е, по този начин поема отговорност, която не е пропорционална на неговите е, задължения и отговорности. Надявам се, че Ан ще може да присъства и да на застанието, което казахте накрая. Две бележки още веднъж. Аз самия лично много малко изменения съм предложил. Само да кажа, че е необходимо според мене директивата ЮСИЦ в един пункт е, в директивата за е, управлението на альтернативните фондове да е, се, от нея да се взаимства това, че ограничаване на по използване на финансови инструменти да се използва като гаранция. В случай с ЮСИЦ това не е ограничено в директивата за альтернативните фондове Е и всички до сега изказали се казаха, че при ЮСИЦ обикновено вниманието, ударението върху защитата на вложителя макар че тук става дума за древни вложители, колкото за санкциите за, за управление, на административните санкции, те разбира се трябва да са, са измерими, защото тук трябва да имаме да имаме пространство за, разумно пространство за, за преценка. Господин Камал Текаре, благодаря. Um, Много съм благодарен на докладчика за това, че ми отдели време е миналата седмица да се срещнем и да поясня някои от моите изменения. Три основни коментара имам за възнаграждението. Подавам изменения, за да се поясни, че политиката трябва да има и е, за цел да намалява риска. Е, особено когато става дума за системен риск. Защо? Това бе отчетено, когато дискутирахме директивата за капиталови изисквания 3. И тук поставам под въпрос дали трябва да се регламентира въпроса с възнагражденията, включително и за банките. За депозитара предлагаме няколко изменения. Разбирам защо комисията Е, подема цялата тематика за отговорността на депозитара. Аз, е, ние искаме, примерно, да предотвратим е, ситуации, в които даден депозитар иска да инвестира в някоя страна, нека да, да речем условно Демократичната република на риска и е, когато е, има нали, съмнение в е, чистоплътността на политиката на тази е, политика не би следвало да има възможност да се инвестира там. В момента ние твърдим, че депозитара трябва да поеме отговорност по принцип и тази е, и трябва да има е, освобождаване от отговорност, предвидено в договора, така че когато управителите на фондовете решат да инвестират в определена страна, да, е, да могат после да търсят е, и да бъдат освобождавани от отговорност, когато това се счете за възможно. Също така това означава, че те ще могат е, да бъдат подвеждани под отговорност. Тоест, когато е, има неразбирателство между управителя на, на фондовете и на депозитара, те да могат да решават тези спорове помежду си, не инвеститорите да се опитват да решават тези въпроси. За конфликта на интереси е, мога да поясня, че искам чисто е, оперативно, функционално да се раздели тази тематика. Е, ще приключа. За възнаграждението, свързано с резултатите или бонусите, е, действително са изказани много опасения, че хората получават сериозно заплащане, когато резултатите далеч не са добре. Смятам, че действително зависимостта трябва да е пропорционална. Т.е. ако хората постигат добри резултати, нека да бъдат заплащани добре. Но се питам дали въобще да започнем е, да дискутираме тази област или да го оставим в е, следващия документ. Ще дискутираме утре с докладчиците в Сянка. Смятам, че има някои типове възнаграждения, които ние дори не можем да идентифицираме. Но трябва по някакъв начин да, се, да има мярка, която да разрешава да се получава добре възнаграждение само за добри резултати. Председателя, разбира се, тук се излиза и въпроса за конфликта за интереси, защото трябва да дефинираме кои са добри резултати. А, някой друг от го е искали да се изкаже? Не. Ако не, давам думата на господин Гозес. Нямаме много време, но Заповядайте все пак. Благодаря. Да, знам, че нямаме време. От 9 часа слушам това. Днес. Аз искам да сложа акцент върху един момент. Първо, благодарности за докладчикът. Темата, която искам да засегна е отговорността. Ние говорихме за агенциите за кредитен рейтинг – и там а, обикновено всеки, който работи, се бори да има по-малко отговорност. Но мисля, че въпросът за отговорността е изключително важен, защото цялата законова уредба няма никакъв смисъл, ако няма ясно определене на отговорността. И това трябва да е формулирано много ясно защото не само депозитара има отговорност, самото дружество трябва да може да осигурява възвръщането на, на съответните ценни книжа от 25 е, години съм адвокат и знам, че не, не следва да има врати, вратички, от които да се търси избягването на отговорност, защото това става много лошо. Трябва, отговорността трябва да лежи, е, да лежи при тези, които извършват е, съответните транзакции. Когато депозитара съхранява акциите, той поема цялата отговорност. Ако националното законодателство го задължава да има подопечител, тогава вече отговорността преминава по, към, не, към подопечителя. В някои страни знам, че има сериозни безпокойства. Знам, че господин Саят изкара такива, изказа такива безпокойства мисля, че нещата са много прости. Ако някой иска да освободи някого от отговорност, това се прави много лесно. Но когато материята не е достатъчно пояснена, тогава вече става сложно. Само казвам да внимаваме, защото е, изискването е, да бъдат е, застраховани дружествата е, това е много, много опасно. Ако е, подобна застраховка е направена в е, страна, където няма юридическа сигурност и е, компанията фалира, няма да намерите нито един адвокат, който да заеме да се заеме с вашия казус. Така че трябва да има ясна законова уредба. Не е само въпрос за това да се сложи изискване за застраховане може спокойно да се получи ситуация, в която теоретична нещата никога да не бъдат достатъчно ясно дефинирани и тогава застраховката ще наложи няколко ограничителни фрази, които в края на краищата ще обесилят цялата застраховка. Да, много, много умно съвет ни давате, господин Гозест. Ще отчетем това на нашето заседание. Преводачите много любезно ни дадох още 5 минути, господин докладчик. Искате ли да се възползвате от тях? Ще дам 2 минути на комисията, 3 на вас. Комисията иска ли да се изкаже? Разбира се, разбира се. Намалете ми времето, нямам... Искам да чуя какво ще каже комисията. Две минути за комисията. Благодаря. Благодаря, че ни слушахте. Четири коментара. Възнаграждението, свързано с резултатите или бонусите, смятам, че е, те вече си имат достатъчно възнаграждение и хонорари и такси включени в е, заплащането за управление, така че няма никаква нужда да се въвеждат и бонуси, така че трябва да бъдем турти повторно употребяване. Не сложихме нищо, защото искахме да има твърде принцип да няма е, повторно използване на активи, когато те са дадени е, под попечителство. Защото в такъв случай е по попечителя ще играе ролята на инвеститор е, на активите, което не е негова роля. По въпроса за платежоспособност 2, ние смятаме, че трябва да има равнопоставеност в процедура за несъстоятелност, особено и, и независимо къде се случва това, дали в Европейския съюз или в трета страна. делегираните, делегирано попечителство на активите трябва да осигурява и застраховането им или сигурността на тези активи, т.е. не трябва да има различително, раз, различно третиране на подопечители от трети страни. И накрая освобождаване от отговорност. В края на кращата инвестителя на древно няма да може да отиде и да съди трета страна, така че той трябва винаги да може да се обърне и да заведе съдебен процес срещу съответното отговорна институция или дружество, Тоест, е, дружеството за колективни инвестиции, което трябва да има съответната отговорност. Ако то иска да съди попечител, подпопечител в трета страна, може да го направи. Е, председателката, много ви благодаря за това, че си спазихте времето. Аз лично винаги съм се питала, точно в такъв случай е, под колко нормативни законови норми ще се окаже едно дружество, е, свързано с отговорността. Искам е, докладчикът, искам да кажа нещо за бонуса. Ако се върже напълно управлението на фонда с интереса на инвеститора, това е прекрасна идея, но на практика трудно реализуемо. Има много изследвания, които бяха използвани за, в подготовка на доклада. И там се вижда, че има много злоупотреби. Благодаря на комисията, че посочва тази е, тема също за повторната употреба. Е, за бонусите, е, когато има голямо търсене на техните продукти, те ще е, печелят прората, така че не би следвало да е, се предвижда този тип резултати. Безспорно трябва да се заплаща само за постигане на добри резултати, но така чисто технически е ясно, че има толкова много начини да се избегнат тези разпоредби. А, и напълно сме съгласни с въпроса за повторната употреба на активите. А за отговорността, благодаря на Жан-Пол Госес и на останалите. Аз абсолютно съм съгласен с теб, Жан-Пол, по тази тематика. Трябва да бъдем много внимателни. И сега отново на английски се връщам. Проблема, който съществува е че текста в директивата за капиталовите изисквания е различен. Ние създадохме закона за предприятията за колективни инвестиции, защото това са различни фондове. В тези фондове инвестират не само инвеститори на древно, трябва да има сигурност. Затова текста не бива, трябва да бъде оглеждан в цялост, не бива да бъде пипан на части. Ако винаги се позоваваме на друг сходен текст, който припокрива тематиката до известна степен, няма да стигнем до никъде. Примерно съм съгласен с комисията, че не можем да копираме директно текста от другата директива. Председателката, благодаря, благодаря и на преводачите, че ни отпуснах още малко време, за да е, приключиме с е, предложенията си. Очаквам да продължим с дискусиите на срещата на докладчетите в Сянка. В 15.30, 15 поправя се председателката за гласуване. Довиждане до малко по-късно днес следобед.